Да. Благодаря за това, че на такъв ранен етап дават възможност председателство да каже няколко думи за това какво има намерение да направим в следващите пет и половина месеца. Нашето председателство като всяко председателство ще е, констатираме е, по-рано или по-късно, че понякога събитията изпреварват нашите амбиции. В нашия случай е, това стане, ще стане не по време на председателството, а събитията ни изпреварих още преди да поеме председателството и промениха драматично нашите планове и програма. Възнамеряваме да направим киберсигурността основен е, стълб на нашата програма. Е, ще посветим доста време на ниво министри по, на темата киберсигурност. Е, Тък му мислехме да направим това и завидите в, Съби, в Париж се случиха, които пренасочиха вниманието и към борбата с тероризма в по-голяма степен, отколкото сме мислили, че ще се занимаваме с това. Това, което мислехме да правим, сега оглеждайки заключенията и анализирайки е, всички заключения на съвета след нападението в е, Еврейския музей е, в Брюксел, след Чарли Ебдо и Париж, излиза, че всеки път ние добавяме нов удивителен знак след нещата, които трябва да свършим. Така че ако е, трябва да е, на практика да приложим всички тези споразумения, които сме подписали е, в последните години и се опитаме да ги приложим на практика, може би това ще ни придвижи доста напред. Е, британската министра на вътрешна работа, госпожа Мей каза, че е, трябва да говорим, всичко се свежда до три неща, т.е. едно изпълнение, изпълнение, изпълнение, приложение, приложение, приложение на е, договорки. И начинът по който смятаме да действаме, е, ще работим в две посоки, по две теми. Едната очевидно е свързана с обмена на информация, с поделена информация, а другата е местния подход, подхода на място срещу е, радикализацията и е, всички усилия, които се е, забелязват на местно равнище. Трябва да се мобилизират всички усилия на местно равнище, за да се предотврати радикализацията както каза, цитирах британската кия министър с изпълнението implementation, implementation, ние предлагаме три други ключови думи Connect и Check, е, Connect, Check, Connect, е, е, свър... комуникация, връзка, проверка и отново комуникация, връзка. Това ще бъде кръгълния камък. Всичките ни е, споразумения за обмен на информация е, трябва наистина да се изпълнят, да събираме, да набираме съответната информация, да използваме системите, които са предназначени за целта, е, като това може да стане по няколко начина. Натъкваме се на няколко препятствия, т.е. при изпълнение се сблъскваме с различни дефиниции. Тук при набиране на информация също се натъкваме на различна интерпретация. И наистина трябва да намерим по-единни дефиниции на някои от тези понятия, защото много трудно е да се прилагат на практика системите и да се осъществява ефективен обмен на информация в противен случай. На неофициалния съвет, който ще проведем след две седмици, възнамеряваме една от темите за дискусия да бъде именно тези препятствия пред е, нас, за да изпълним намеренията си, ще говорим за добрите практики и ще видим дали можем да набележим е, път за напредвък е, в следващите няколко месеца, да набележим начините, по които можем да мръднем напред, използвайки на личните информационни системи, вместо да създаваме нови е, такива. Това, което възнамеряваме да правим и което искаме да се случи, е тези системи да се използват действително. Не само да се събира информация, но тя да се е, тегли, да се ползва от е, правоприлагащите органи. Е, третият, е, това беше collect and check, събирай и проверявай. И следващият е, дума, ключова дума е con, connect – е, тоест, е, след това трябва да се осъществи връзката, да, да положим повече усилия, усилия е, за да взаимосвържем тези, които, ползвателите на тези данни. Но има и друг елемент към connect към свързването. Трябва да свържим не само системите, но трябва да свържим и вертикално националното с местното равнище т.е. да свържем общностите в, на местно равнище, защото се налага да засилим усилията си, да, да при, като предотвратяваме радикализацията на среди, където има склонност към екстремизъм. Днес чухте за събитията в Джакарта, вчера в Истанбул. Обикновено мишената на, на терористични атаки са големи градове и това, което се опитваме, е, ще се опитаме да направим на неформалния съвет е да видим, да, да решим, да, да обсъдим въпроса как по най-добър начин, най-ефективно да е, включим да, е, и общините в тази битка. На този неформален съвет ще работим по обмене на информация, както казах, но и по местния подход – ще е, лансираме информационната е, технологична система ECTC, Европейската информационна система, също така е, Центъра за отлични резултати при, борба с радикализацията. Едното е правоправдащ орган при който отговаря за обмен на информация, другата, е, другата е, институция е един е, център, който дава насоки на, на за работа и но и двете ще работят в една посока. Обмена на информация, за да видим какво може да постигне максимално в това отношение. Благодаря много. Тук е, сред нас и директор на Европол. Тук и сред, сред нас е и е, председателя на Европейската кесет разба с е, тероризма, но сега ще дам думата на е, Луиджи има е, думата. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност да говоря накратко по борбата с тероризма, е, радикализацията, споделянето на информация. Това е наистина приоритет на тази комисия. И откакто бе прият е, е, програмата за сигурност на Европейския съюз. Два приоритета са формулирани. Ето е, единия е по добра е, споделяне на информация, използване в максимална степен съществуващите инструменти и е, след това създаване на нова система за, преди да се създаде нова система за обмен на информация и засилване на сътрудничество, разбира се. От тогава службите на комисията много активно работят е, в това отношение. 2015 беше една много натоварена година, много работа имахме, е, за да създадем съществуващата структура, за да може да се, чрез която да се е, развиват нататък тези две, да се преследват тези две цели. Споделянето на информация. Моя колега спомена няколко е, елемента. Аз е, ще спомена накратко е, пускането в действие на е, този така наречения център за добри резултати. Дадахме, открихме един европейски е, интернет форум ECTC, Европейски център за борба с тероризма. Това е една, е, нещо, което ще бъде представено в е, като паралелно събитие в, по време на съвета. От ноември, от 13 ноември, бяха задействани две, два пакета за сигурност. Едното е директива, другото е директива за огнеселното оръжие, съчетание с регламент – както и план за действие за борба с незаконната търговия с огнестрелни оръжие и е, взривни вещества. Много инициативи, много политики, много законодателни дей, на дейност, е, но важното е всички тези елементи сега бързо да се съчетаят и предвижат напред и да се изпълняват е, и което е най-важно да се засили оперативното сътрудничество между държавите членки при съществуващия обмен на информация при сегашната база данни е, трябва да се градира максималното използване от държавите членки. Разбира се, трябва да използваме Шенгенск ШИС е, по отношение на борбата с е, чуждестранните бойци. От ноември ние вече можем да калкулираме около 45% включвания, задействания на сигнали от държавите членки. Това е насърчаващо, не е достатъчно, но все пак сочи движение напред. Сега трябва да работим и по ПРУМ. Това е, е система, която е, включва няколко държави членки, които трябва наистина да работят по-добре в, е, е, тази, в този формат. То е нещо като допълнителна база данни към и инструмент, който може да бъде полезен за Интерпол. 2016, както казаха от комисията тази сутрин, според нас трябва да бъде година на консолидация. Както в област е, при обмена на информация и оперативното сътрудничество, където имаме високи, големи очаквания и се надяваме, че работата, която свършихме през 15-та година, ще даде своите плодове тази година. Благодаря. Благодаря, Луиджи. Е, господин Мартин, е, иска да вземе отношение. Появили се? Не, всъщност. Тогава да минем направо към е, нашите е, към членовете е, на парламента. Депутатите имат право за въпроси към е, нашите е, гости, които след това ще отговарят. Госпожа Караса. Благодаря, господин председател. И аз приветствам добре дошли нашите гости. Наистина, вие най-добре знаете какво трябва да се направи, да се предотвратят терористични атаки чрез обмена на информация Искам да зная какво мисли Интерпол по различните база данни, които съществуват в Европол, като ШИС, ВИС, Евродак, Юродак. Някои е, държави членки ги а, обновяват и актуализират. Вие каква възможност виждате по-добре да бъдат използвани тези системи, по-добре да се обменя информацията и координацията между тях? И Другото е сътрудничество между вас е, е, и Европол. Каква възможност е, виждате за увеличаване или подобряване на това взаимодействие? И третия ми въпрос е свързан с чуждестранните бойци основен проблем е това за нас, защото много често те са европейци, европейски граждани. Каква възможност виждате за справяне с този проблем? И ако позволите въпроси към председателството, Е, да, оценявам факта, че вие работите по по-ефективно използване на съществуващите инструменти, но въпросът ми е какво ще направите, за да, е, направят, е, за да гарантирате актуализацията от страна на държавите членки на съществуващите инструменти. Да сме сигурни, че в Европейския съюз постъпват актуални и а, данни информация, след като имаме средства, как най-добре да ги използваме. Благодаря. Сега Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Първо искам да дам един въпрос към представителя на Интерпол и този въпрос се отнася до базата данни за документите. Обаче има един проблем във връзка с тази информация и аз искам да знам дали наистина е, наистина може да се каже, че е, всъщност е, има несъответствие между подаването на тази информация на Интерпол. Има проблеми, които са свързани с сроковете и сега дали не трябва да се хармонизират сроковете за преподаване на информация. Това е първия въпрос. Втория въпрос е свързан с обвързването на информацията. Ако информацията е точна, не всички служби за гранична охрана имат връзка с ШИС те е, съдържат повече от 60 е, хиляди, е, хиляди души, данни за около 60 хиляди души и е, наистина ли всички гранични служби не са свързани към тази система и можете ли да осъществите е, връзка на всички с нея и след това? Аз бях много е, впечатлен от това, което се случи с Абдеслам Салам. Вие сте чули за него да се говори със сигурност. Той участваше в атентатите в Париж. Е, той е, се връща в кола в Белгия, три пъти е спиран за проверка и въобще не са били подадени данни за него от е, Белгия. А сигнала трябваше да се подаде към 6-2, така че той не беше, за него не беше подаден сигнал. И ако Извинете, е, навлиза малко в технически е, данни. Ако той е, беше, ако за него бяха подадени данни по член 36А или Б, тогава информацията може да бъде директно обменена между полицията. Ако той за него беше подаден сигнал по системата 63, то тогава бюрото Сирена нямаше да може да обменя информация, защото всъщност това не е свързано с координация на полицията, а всъщност с координация между разузнавателните служби, които не са компетентни в случая. Това е смешна ситуация. Всъщност става дума за установяване на самоличност, за задържане на терористи. Защо не се прави? Защото е, действащите правила в момента не дават възможност за коректно обмен, обменене на информация. Така че е, въпросът ми е, не смятате ли да се внесат промени в тази ситуация, е, като се даде възможност цялата информация, която е, е в е, 6.3 да се подава на Европол, така че Европол да може да подава тази информация на различните служби. Това е много точна информация, но тя е оперативна информация и е, всъщност е, въпросът ми е дали председателството е, смята да внесе подобрения в обмена на информация с цел борба срещу тероризма. Благодаря, Жерар. Сега Ана Гомеш. Когато говорим за крайните загубни паспорти, искам да знам за какви е, количества говорим. Десетки, стотици, хиляди за, от Европейския съюз или от други държави членки, които имат лесен достъп до европейските държави. След това, забелязвате ли подобрение по отношение достъпа и взаимовръзката между различните бази данни и дали това се съпътства от едно подобрение на национално равнище. Защото на национално равнище често е, констатираме, че националните бази данни не са взаимосвързани. Аз е, говоря от е, опита на Португалия, да кажем, два, две институции нямат средства да на хоризонтално, национално равнище да се е, да взаимосвържат е, е, да, информацията, с която разполагат. И след това господина от Европол да попитам. Какво означава това, което казвате, че инструмента по регистратурата на данни, пътническите данни не обхваща полетите, е, т.е. това причекиране се оставя на е, желанието, добрата воля на държавите членки и е, да става по система, която ще определя всяка държава членка. Вие виждате ли едно подобрение в необходимостта да се обменя информация по силата на договор от Прюн и после е, от тук и връзката с борбата срещу незаконната търговия с е, огнестрелно оръжие и експлозиви. И как става тази връзка? Има ли връзка с нашите външни инструменти? Например, Либия. Аз съм сигурна, че происходите, происхода от Сирия и сирийски конфликт е, е, е ясен. Но а, е, когато става дума за Либия, дали има информация за планирани нападения срещу държави членки. Смятате ли да засилите капацитета на, на нашите разузнавателни служби на национално равнище с намерение те да наблюдават отблизо е, е, нещата, за да е, идентифицират опасността от заплахи. Госпожа Холмайер. Благодаря ви най-сърдечно за това, че днес водите дискусия с нас и проявявате отговор... готовност към такава дискусия. Имам няколко въпроса. При е, Интерпол ще задам един директен, е, така е, безсрамен въпрос. Е, е, всъщност, е, е, вие обединявате не само безупречни държави, а и такива, които имат проблеми. Така че доколко това нарушава темата, свързана с потока на информация и изобщо готовността на държавите да предоставят информация. Имате ли наистина възможност да извършвате ефективен обмен на данни или има поради е, естествената ситуация, за която не сте виновни, трудности и липса на доверие, а също така и липса на готовност да бъдат предоставени съществени данни по най-различни причини. И второ, искам да направя връзка с е, изказването на госпожа Гомес. За мен е, проблем не са частните е, въздушни превозвачи, а туристическите бюра, туристическите агенции. Е, те направиха декларация също да бъдат включени. Не, непременно те не са включени в ПНР Можете ли да ми кажете е, след е, изказването и на господин Жерар Допре, е, много ми хареса пасажа, съгласно който важна информация се обменя. Вие ще положите ли усилия ако да речем 45% е някакъв мащаб, ние не знаем какъв е, е пълният процент, просто защото е, държавите не са подали данни, обаче установявам, че всички казват, че потокът на информация е станал по-ефективен. Така че вие как смятате, че можете да допринесете е, този възторг, е, това желание на държавите членки да обменят данни, да го тласнете напред. Защото, както знаете, в миналото определени данни изобщо не бяха предоставени, дори когато става дума за проследяване на терористи. Той е минавал през страни, без дори полицията там да знае, че лицето се издирва, въпреки че той е регистриран като е, криминално проявен. Към комисията имам един въпрос и този въпрос е свързан с казаното от председателството при на, как да бъдат използвани наличните бази данни. Имаме различни директиви и регламенти и в зависимост от това какъв вид данни се събират, те се обвързват с различни условия. Автоматичното е, сравняване на данни е, от Евродак с е, данни от ШИС в момента изобщо не е възможно, а всъщност е, това би било абсолютно необходимо в настоящата ситуация. Да, лицето може да използва подправен паспорт, обаче ако пръстовите му отпечатъци са в шист, то тогава ще се установи, че лицето си служи с неистински паспорт. Така че конкретният ми въпрос е доколко е напреднала дейността или какви планове има комисията за съпоставяне на данни между различни бази е, данни, каква е също и техническата съвместимост на тези технически бази данни, за да може може да се гарантира добра превенция срещу терористични удари. Благодаря. Thank you. Mrs. please. Um, Интвелт. Да, много неща се казаха, но нека да се спра на въпроса за обмена на информация. Хубаво е, че държавите членки сега заявяват, че ще работят е, за засилване и обмене на информацията, но обикновено е, проблема е в детайлите. Не съм убедена е, съвсем в това, което казват. Защото ако има повече обмен на информация, искам да чуя нещо повече относно независимия и демократичен надзор, защото тук това може да избегне от... Нещата могат да се изплъзнат от погледа на националните надзорници, парламенти и така. Та искам да чуя малко повече по този въпрос. Второ, същевременно, по същото време, когато Европейска директива за регистрационните данни на пътниците бе гласувана в парламента, се явява следното противоречие. Съвета от една страна е, тържествено обявява и е, обещава да се работи за повече обмен на информация, също времено категорично отказва да се включи е, обмена на информация в тази директива, просто директива. Така че тук това малко е, така поражда е, едно, едно съмнение у мен за искреността на е, тези декларации за нуждата от обмен на информация. Съвета е, отказва от елемента от е, споделена информация в директивата, включване на този документ, същевременно приема задължителен обмен на информация с САЩ като част от програмата за отпадане на визи, от мяна на визите. И всъщност САЩ, и това е едностранен акт, еднопосочна улица, защото САЩ, например, не обменят информация с нас по отношение самолета, който беше свален над Крим. Така че не разбирам как приемате задължително ленобен информация с трета страна, дори и това да са симпатични наши приятели, а не приемате, не допускате информация задължително между членки на Европейския съюз. Така че въпреки е, хубавите е, думи, е, все още сме свидетели на това, че ШИС не бъде подхранвана. Поне половината от държавите членки не подават информация в ШИС какво ви пречи? Какво ви пречи? Информацията я има. Жерар даде пример с е, белгийските терористи, белгийски терорист, който три пъти е проверяван е, от е, Франция до Белгия, от Белгия до Франция, това просто е не, не, непонятно за мен. Един от тях Дауд или който иде, който е, престъпник, е, пътувал, е, ходил до Обединените кралство. Знаете, че Обединеното кралство в никакъв случай не се церемони с е, такива лица и му е позволено да дойде до Франция и да се върне. Какъв е отговора? Ще събираме повече информация от невинните граждани, които нямат нищо общо с престъпление. Позволете ми да проявя скептицизъм в това отношение. Аз съм един от най-твърдите под поддръжници на необходимостта да се обменя информация, но това трябва да се прави в съответната равна, правна рамка, а не възоснова на някакви съмнителни двустранни договорки между здравите членки или смъртни обещания от комисията. Трябва да има е, твърдо правно основание, е, съответния надзор и всички държави да участват. Не искам да чуя повече предложения, е, където става дума, че е, и да, да, да се натъкваме на, на е, измъкнали се, избягали престъпници, тъй като тайните служби на държавите членки си нямат доверие и не искат да си обменят информация. За мен това е неприемливо. Ако по този начин функционират националните държави, идете, вие се изпрете пред гражданите и им кажете защо смятате, че националният суверенитет е по-важен от човешкия живот. А не идвайте тук и да не искате да поставяме автоматично подписите си под някакви съмнителни документи. Благодаря. Господин Лота Агилар. Той дали е в залата? Той е... Chief, yes, please. Имам няколко въпроса, защото не за първи път водим дебат относно обмена на информация особено във връзка с терористична заплаха, терористични нападения и стратегията на Европейския съюз за борба срещу тероризма. Така че първият въпрос, който имам и бих искал да чуя конкретни отговори от панела. Първият ми въпрос се отнася до значението на конкретното обучение, когато става въпрос за обмен на информация – имаме сходност, е, склонност да поставяме прекомерно акцент върху правната рамка. Многократно сме обсъждали този въпрос в тази комисия и в пленарна зала. И все се питаме какво трябва да се направи, за да се направи нещо като мини европейско ФБР. Тук има съответните правни въпроси, институционални аспекти, но има и е, въпроси, които надхвърлят политическата воля, защото те предполагат конкретно обучение, за да има обмен на информация. Та интересуваме какъв е вашия опит по отношение на надежността, не само от гледна точка на политическата воля, показана от службите за сигурност на различните държави и членки, когато става въпрос за обмен на информация, но и конкретното обучение и инструментите необходими за него. Втория ми въпрос е свързан с противоречията, които възникнаха след терористичните нападения в Париж относно смисъла да бъдат задействани определени клаузи от Лисабонския договор, по-специално от член 47 от ДФС и член 222 това тези членове се отнасят до в известна степен неясно определена клауза за солидарност, когато държава членка е изправена пред терористична заплаха. Да. Как стоят нещата тук? Дали има нещо свързано с въпроса, който разглеждаме тук? Трябва ли да засилим капацитета си за обмен на информация, за да бъдем по-оперативни и по-ефективни в борбата си срещу терористични нападения? И ще ни помогне ли това, ако дадем по-ясно съдържание на тези клаузи за солидарност, които вече са заложени в договора? като по този начин ги направим задължителен правния мандат – държави членки да си сътрудничат с, с обмен на информация, когато има терористична заплата. Благодаря, госпожа Йотова. Благодаря, господин председател. Аз имам два конкретни въпроса. Първият е свързан с твърдото убеждение на всички нас и на парламента, че не може да се поставя знак за равенство между миграция и тероризъм. Напротив, смесването на тези два проблема би okay? Uh, put up, using the wrong microphone. Okay. It's okay? Okay. Първият ми конкретен въпрос е свързан с нещо, нещо много важно. Твърдото убеждение на всички нас и на целия парламент, че не може да се слага знак за равенство между миграция и тероризъм. Нещо повече, смесването на тези две понятия би било една огромна грешка. Така или иначе има подозрения, има случаи и при атентатите в Париж, и сега в Истанбул, че част от тези лица са преминали през границите като хора, търсещи убежище. Едновременно с това Европейската комисия предлага на този етап нова стратегия и нова агенция за засилване охраната на границите. Моят въпрос е преди всичко към представителя на Интерпол какво трябва да се засили в тази стратегия за да бъдат предотвратени максимално максимална степен такива случаи. И вторият ми конкретен въпрос е свързан с чуждестранните бойци. Получавате ли достатъчно информация от държавите членки за различните маршрути на чуждестранните бойци и не само от държавите членки, но и извън това? Една Турция, например, която е част от този маршрут, много важен, тъй като границата с Сирия е условна и какво трябва да бъде отношението към онези, които се връщат в нашите страни и са участвали вече на страната на Ислямска държава. Thank you. Um, this is Laura Ferrara, please. Laura Ferrara. Okay. Grazie, Presidente. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това, което се очертава и което се очертаваше в миналото, се изразява във факта, че в действително съществува информация, но това, което липсва е доброто предаване и добрия обмен на тази информация между държавите членки, също така и доброто ползване на тази информация. До сега тук имаше недостатъци. Предвид събитията в Париж, но и преди и по време на атентатите срещу Шарли Ебдо, се говореше, че трябва да се подобри обмена на информация и се задаваха въпроси защо обмена на информация не функционира добре. Често се прави опит за прилагане на нови инструменти, но според мен трябва да бъдат подобрени вече съществуващите. Необходими са инструменти, които да ни помогнат да се отговорим на въпроса защо сега действащите инструменти не са достатъчно добри и защо трябва да се подобрят. Имахме разговори с Европол трудностите и може би бихте потвърдили това, на първо място проистичат от факта, че не всички държави членки ползват еднакви информационни канали. Не всички държави членки използват Сиена, например. И предвид този факт, те подават информация съгласно процедурите на собствената си страна и е, това забавя обмена на информация. Информацията постъпва или когато вече не е необходима, тъй като са изминали няколко месеца, или вече тя не е актуална. Така че би било добре, ако всички държави членки работят с един и същи тип канали за предаване на информация, като например Сиена – което да гарантира бърз обмен на данни и също така по-бързо използване на информацията. Задавам въпроса дали това би било едно възможно решение. Не единствено решение, но едно от многото решения за е, подобряване на обмена на информация. И след това имам въпрос във връзка с приоритетите приоритетите, които всяка държава членка посочва, не всички държави членки. смятат за върховен приоритет борбата срещу организираната престъпност. Когато предоставят информация, много често те подават много данни, обаче борбата с организираната престъпност за тях наистина не е върховен приоритет. също така организираните престъпни групи, те не се включват в този policy cycle. който дава възможност за по-ефективни инструменти за борба с престъпността на полицейско равнище. Смятам, че в тези сфери може да се направи нещо и в крайна сметка да се подобри обмена на информация и също така да има по-добри резултати в разследването. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази комисия проявява огромно търпение, не само защото изслуша три доста сухи изложения, без конкретни данни, а и защото си спомням едно заседание на съвета от февруари 2015 година, след което обмена на информация между а, тайни служби и агенции за сигурност а, ще се извършва и ще има един списък с възможни терористи в Европа, който ще идва от тях. Вече сме януари 2016 година и доколкото разбирам, сега се работи по идеята за събиране, проверяване и свързване и е, след две седмици ще се обсъждат добрите практики и начини да постигнем напредък. Е, не е зле, иронично казано. Но, за да разбера по-добре въпроса, когато става въпрос за масовото наблюдение, ме интересува какво е мнението на нашите панелисти относно решението на съвета в Страсбург от преди два дни по делото Цабо и срещу ФИСИ, според което решение масовото наблюдение не може да се извършва в условията на демокрация. Няма да ви давам подробности по решението, но това е основата в това решение на съда в Страсбург. Втория въпрос – тук имаме представител на Интерпол и в тази връзка каква е ролята на Интерпол при споделянето на информация с Европа? Кой ще разглежда информационните списъци, които са извън Европейския съюз? Защото тук искам да се върна и на системата с червените уведомления на Интерпол, защото трети страни използват тези механизми, за да се борят срещу активисти за права на човека или бежанци, за да могат да бъдат те върнати в страните им на происход и да бъдат третирани много зле. Така че, кой ще използва тези данни и кой ще използва информацията от тези списъци, защото аз нямам доверие в демокрацията навсякъде и защитата на правата на човека. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Благодаря. Благодаря, господин председател. Естествено е очевидно, че ние искаме да преминем от модел на реакция към модел на превенция и всъщност това е и целта на нашата днешна дискусия обмен на информация, събиране на данни. Може би обменът на данни е най-слабото звено и има доста голяма съпротива, виждам това и в Польша, срещу предоставянето на данни на други държави. Така че трябва да намерим начин как действително да предаваме тези данни. След това данните за пътниците, тук също трябва да се действа много предпазливо и да имаме предвид, че има големи движения на хора. Е, тези полети, които са регистрирани в системата на ПНР, е, като че ли става дума все пак за някаква изкуствена схема, как изглеждат нещата с е, детайлите обаче. Става дума за различни набори от данни, които трябва да се анализират и е, тези данни трябва да е, предупреждават за организирана престъпност и терористични групи, също така и за радикализация на граждани. Това всичко трябва да бъде предавано в реално време като информация, за да постъпва в правилните бази данни. Трябва обаче да се прави и текущ анализ. Това се изисква от ситуацията. Данни за преминаване на границата, с неистински документи. Всичко това има смисъл само когато ние извършваме текущ надзор над всички процеси и можем да реагираме на базата на тези данни. Какво всъщност смятате вие, че е необходимо за вашите служби, за да реагират адекватно следващият оратор? Благодаря, господин председател. Нидерландското председателство говори за два основни елемента – обмен на информация и борба срещу радикализацията. Това са приоритетите за следващата половин година. Аз бих искала да задам един въпрос към нашите гости, които представляват различни институции – вие планирате ли нещо? Говорихме за превенция, за дейност на място, но всъщност знаете ли къде са черните точки, т.е. местата, където най-много младежи се радикализират и се превръщат в терористи след съответно обучение. И искаме да знаем дали знаете, в кои общини има най-добри практики за превенция на радикализацията. Има ли някакви обстоятелства, които вече са установени? Има ли някакви протоколи? Изобщо вие е, смятали ли сте да прилагате някакви формални или неформални подходи за създаване на мрежи от общини, които са особено активни в превенцията срещу радикализацията? След това, следващ въпрос – е, имате ли представа е, каква е ситуацията в е, градовете в Европейския съюз, от кои градове е, идват най-много радикализирани младежи. Например, в Белгия, е, там тук делът на лицата, е, които се превръщат терористи е много голям и всъщност аз искам е, да знам има ли такъв анализ, който да може да се прилага на практика. Смятам, че това ще бъде е, приоритет през следващите седмици. Благодаря, не виждам други желащи да вземат думата. Господин е, Саурека, вие споменахте конвенцията за Прун и тук е, искам да добавя госпожа Сарентини също засегна този въпрос по отношение на заседанията на съвета. Липса на, за някои съвсем основни елементи, свързани с изпълнението на конвенцията за ПРУН, така че има недостатъчно изпълнение от големи държави членки. А, няма да давам въпрос за, за това, че не се обменя информация относно регистрационните номера на МПС, например, но това като цяло след време оказва ли е, въздействие, създава ли проблеми от гледна точка на е, обмена на информация, проблеми за агенцията и е, тази липса на изпълнение на някои важни решения на съвета проблем ли е или те са едни упражнения за целта им? Защото в крайна сметка парламента извършва надзор е, върху работата на агенцията и ние не знаем какво споделя белгийската или френската агенция или някои други. Ние сме като всички останали граждани и наблюдаваме какво се случва в крайна сметка, но имаме начин да изразим мнението си по изпълнението на Прун и мисля, че ще се съгласите, че сме в ситуация, в която комисията също предприема действия, но това е моя въпрос и сега давам думата на панела, за да отговорим на зададените въпроси. Може би е добре да започнем с господин О'Конали. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мога да направя един коментар. Намираме се в период, в който може да се гледа на нас като на жертви от обстоятелствата, но също така като автори на бъдещия ни успех. На, в известна степен ние сме благословени, че разполагаме с архитектура, която ни позволява да се събира информация за лични данни но от друга страна сме жертви, ако вземем предвид начина по който се използва тази информация, когато се взема. Тя се събира в отделни ситуации, за отделни цели. Е, има съответната законова рамка, когато е необходимо да се прави такова отделно събиране на информация. Аз съм направил много наблюдения е, относно прехода между една местна среда на работа към регионална среда на работа, а сега работим в условията на глобализация. И следователно, работата ни трябва да се вмести в тази глобална картина и също така трябва да използваме данните по един мултидисциплинарен начин. За жалост обаче все още сме твърде много повлиявани от е, политики, които не позволяват информация, получена в даден контекст, за дадена цел, да бъде използвана за други цели. Например, сега в гръцките острови става ясно, че и различни правоприлагащи служители нямат възможност да видят и е, да имат достъп до съответните данни. И също така това, ни свързва, е, това е свързано и с въпроси като нападенията в Париж и други. Защото е, данните е можело да бъдат, достиг... да бъдат е, консултирани, но това не се е случило. И каква роля може да има Интерпол за това? Ние споделяме някои от вашите опасения. Знаем, че много от тях са изразявани отдавна, много институции е, често са недоволни от работата на правоприлагащите органи. И още от много време се работи в областта на международното сътрудничество, но днес е, пейзажът е много по-сложен. Имаме цифрови данни, киберданни, биометрични данни, имаме различни видове профили. Трябва данните, информацията да се събират по правомерен начин и да се използват пропорционално, за да не накърняваме правата и свободите на физическите лица. И това е по силата на, на Съобщата декларация за правата на човека. Много често също така се установява, че има неразбиране на ролите на Европол и на Интерпол, но така или иначе тези агенции предоставят допълнителен капацитет на европейския контекст. Също така, предимството ни е, че можем да работим извън границите на Европа, а и много въпроси бяха зададени за това. Ние по един практически и безпристрастен начин имаме възможност да поддържаме взаимоотношения с администрации като либийската, сирийската, Ирак, Иран и а, други а, по-специфични региони, където в момента има криза или преход. Но можем да сме успешни, ако информацията от тези страни е висококачествена и трябва да има и волята да се събира тази информация по, по един пропорционален и правомерен начин, да се проверява нейната вярност, и тук работим и с Европол, да може да се предостави в една мултидисциплинарна среда и да се идентифицират заплахите. Продължаваме да преразглеждаме механизмите, и си даваме сметка, че все по-малко са пропуснатите възможности и все по-правилно се използват данните в правилния контекст. Надявам се, че отговорих на въпросите. Майкъл, um, заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. От е, всичко е, казано от вас става ясно, че обмена на информация е от огромно значение за всички нас. Много от примерите, които вие посочихте, са примери, които и ние имаме предвид и които се опитваме да решим като проблеми в нашето председателство. Госпожа Аржентини спомена, че нашите изказвания днес са скучни и интересни, но всъщност обмена на информацията и задълбоченията поглед в това е скучна тема сама по себе си. Но това е точно работата, която възнаваме да вършим. Именно тази суха материя е, ще е, занимава вниманието ни съвета. И ние молим всички държави членки да изготвят един списък на е, това какво им пречи, препятствията, трудностите, кога, на които се натъкват, когато прилагат всичките мерки, за които сме се разбрали. И вече виждам е, приноса на някои държави членки, вие споменахте. Вярно, ние не винаги се позваваме на едни и същи членове и текстове, за да обменяме информация. Не винаги е, използваме и най-съща дефиниция, не винаги използваме ние същи инструменти при обмена на информация. И ето това са препятствията, на които се натъкваме, когато се борим с а, и, терористични заговори. Точно това правим. Това, което в момента правим е да изработим една система и всъщност искаме да направим това и на, на, на, на формалния съвет, но и на заседание на експертите да изготвим е, списък с инструкции да стандартизираме обмена на информация, за да го подобрим, разбира се. Ще приемем кратки допълнителни въпроси, но само от един от вас. Джудит. Господин председател, не се опитах да бъда е, така е, враждебна или критична, като казах суха информация. Аз не казах скучна, не казах dull, but dry. Е, значи, ние искаме яснота по този въпрос повече от година и това, което получаваме, е информация по някакви си думи, connect, collect, check, е, пътищата напред и не знам какво си. Ние искаме е, да ни кажете конкретно е, и ясно и точно какво пречи да функционират нещата. Искаме не общи думи, а детайлите, точно подробностите. then okay. we're wasting okay. my time. Okay, you've had it. Okay, come on. В противен случай, казва ораторката, си губим времето. Добре, сега, никак не е скучно, в крайна сметка, както виждаме е, това, което правим, казва председателят. Извинете за този, е, тези прения, но това е парламент, в крайна сметка. Нали, желаете ли да отговорите? Е, да, искам да говоря. Бих искал да отговоря на госпожа Аргентини. Ние сме в начален етап на нашето председателството, но ние сме тук на същите препятствия, кои, които и вие определите тук. Сега какво смятаме да направим? Възнамеряваме да го направим, е, да преодолеем тези препятствия. Трябваше ли да стане това по-рано? Разбира се, но е, не е станало и сега ние искаме наистина да поставим на масата тези подробности, да е, е, излезем с списък е, от инструкции, за да хармонизираме практиките си. Това за нас е основна задача. Именно да изготвим такъв списък с пречките и това сме си поставили за цел председателството ни. Както казах, бихме искали в рамките на нашите 6 месеца по-късно да докладваме за това какво е направено и дали наистина сме напреднали и до каква степен сме напреднали. Това е моето обещание към вас. Тъй като, както казах, искаме наистина да изготвим един набор от инструкции, за да хармонизираме практиката си, трябва да имаме предвид, че всъщност е, информация се обменя, обменя на няколко нива. На национално, правоприлагаща информация, разузнавателна информация, на вътрешно европейско равнище става и на междуправителство равнище в Европа, а също така и между европейски и трети страни. На всички тези равнища ние се натъкваме на тези препятствия и сега се стремим да ги отстраним. Ако искате, можем а, така, да засегнем въпроса за надзора. Точно на тези три нива Е, става ясно, че всъщност много от надзора е национално равнище и се извършва от различни комисии. Важното е, значи, тези комисии да си общуват и да се изтъкват най-добрите практики, за да се подобри надзора, но това трябва да тръгне от национално равнище. И трето, въпросите, свързани с радикализацията и как ние решаваме този, работим по този въпрос в съвета. Наистина има горещи точки, има и добри практики и това, което възнаваме на неформалния съвет е да ще поканим е, кмета на град Хага, който да говори за практиката си в това отношение а именно радикализация и опита в това отношение. И съвсем откровено да сподели с нас е, какви са проблемите, с които се сблъскват, как ги решава. Ще поканим и други държави членки да разкажат за своите добри практики на общинско равнище. Защото мисля, че радикализацията е, става обикновено там и дерадикализация трябва да става пак там. Разбира се, тук се намесват и мрежата за радикализа... ре... радикали... дерадикализация, центрове за които могат да бъдат изтъквани като пример. Отново, центрове за най-добри практики да се посочват е, и е, пак всичко това съдарение върху общините, където трябва да насочим усилията си основно. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на няколко от въпросите, но и аз съм се притеснявам от същото, че съществуват няколко информационни системи, но не се използват пълноценно това отношение комисията напълно споделя мненията изразени в тази комисия. И всъщност това е нашето послание в рамките на Европейската програма за сигурност. Това е и темата на политическото изказване на първия заместник председател и е, комисар. Господин Депре спомена откраднатите и загубени паспорти, пътни документи. Вярно е. Тук е, обаче имаме проблеми и с трети страни. Не само държавите членки подават информация в е, тази система, но и страни, където потенциално такива пътни документи, загубени и откраднати документи са действително откраднати или загубени, не, те не предават такава информация и всъщност това напоследък е, което ме смущава във връзка с загубените паспорти в страните по происход, е, които са строи, е, страните по происход на някои терористите, разкрити напоследък. Така че Интерпол, пък и комисията работи с тези страни и ги тласка да, да участват в политически диалог е, в тази връзка, тъй като за да се подава информация, например, от Сирия и от Ирак за загубени или откраднати паспорти към нашата система. Прави сте, прав сте, че граничните е, служби нямат системен, систематичен достъп до е, информационната система на Европол. Някой има достъп до е, сигнали за е, арести, за конкретни проверки, Европол има право да ползва такава информация, като я проверява и е, съпоставя със собствената си база данни. Разбира се, готови сме да работим повече в това отношение, да имаме повече достъп. Комисията през април тази година излез с доклад е, на обща оценка е, на ШИС и аз мисля, че много от въпросите ви, проблемите, които споменахте, ще намерят своя отговор по този начин. Е, тук е, е, госпожа Холмайер постави въпроса за оперативната съвместимост наистина това е една а, тема за а, дискусия, на дискусия а, не само тема на работа. В идеалния случай всеки граничен служител трябва да има едновременен достъп и до, до двете системи, за да провери да съпостави информацията. И това всъщност ние предлагаме за разискване пред държавите е, членки на 25-ти в Амстердам. Това ще е от е, решаващо значение. Готови сме да подпомогнем и финансово държавите членки, за да сме сигурни, че е такава една е, трудна задача да се съоръжи всеки граничен пункт с е, такава информационна система ще да бъде решен максимално скоро. Спомена се и конкретното обучение и член 222. Трябва да кажа, че в, е, с огромните възможности на звеното е, на СЕПОЛ този проблем ще решава. Съвсем конкретна учебна програма е разработена, но колкото до член 222 бих приканил тук да сме по-внимателни, тъй като това е, е така възможност е, държавите членки да пращат сигнал, когато става дума за някакво бедствие, причинено от е, е, човешка намеса, но не би трябвало да го използваме твърде е, често. Има и други е, оговорки и средства в е, съвета, е, механизъм за интегриран отговор на в различни случаи, т.е. председателството не може да задейства заедно всички фактори и да действа оперативно е, същевременно. Е, госпожа Ферара спомена Сиена и е, заедно с Роб ние кимнахме утвърдително. Вярно е, така е Сиена и това е позицията на комисията всъщност. В програмата за сигурност трябва да се използва максимално това трябва да се превърне в обичайната мрежа за обмен. Тоест, всяка държава членка да използва същата информационна система за обмен на информация. Така че ние определено подкрепяме това. И ще положим, е, ще използваме собствени средства и е, усилия за натиснем държавите членки да го правят. тези, които гледат на организираната престъпност като, като неприоритет, този политически цикъл е много е, добър инструмент е, в това е отношение. Има 9 приоритета, които попадат в обхвата на организираната престъпност. Предоставят се до, средства до 9 милиона държавите членки допълнително за този приоритет. Разбира се, за комисията това е втория по важност е, приоритет в Европейската програма за сигурност. И накрая е, стана дума за Прум. Прум, Прум функционира за тези, които го ползват. Но не всички го ползват. Това е проблемът. И моят е, комисар, вече, моята комисия спомена това и готовността на комисията, сега след като имаме правомощията след 1 декември 14 да приканим държавите членки да използват промощите си да прилагат напълно договорното там. Ние имаме пълна възможност да взаимодействаме с тези държави членки и да наистина трябва да продължим да използваме една система, която е доказала своята ефективност в областта на пръстовите отпечатъци например. Сега, а, а, искате ли да добавите нещо? И така, колеги, много ви благодаря за въпросите. Сега колегите ни Оконо и Шайн Майер ще останат още малко с нас Шрайна Махер и Оконел. Да преминем тогава на 17-та точка, която е представене на новия Европейски център за борба с тероризма. Ще бъде представен от господин Роб Уейнрайт. Имате думата. Благодаря, господин председател. Честита нова година на всички в тази комисия. Ще започна е, като взема повод от предишната дискусия по обмен на информация, защото Европол има тук определена роля. Отбелязахте го мнозина от вас е, е, в това да подпомага внасянето на подобрение в работата ни. И ако се опитам да отговоря на въпроса с госпожа Арджентини за това какви са действително с проблемите, ще кажа следното. В моя опит, е, специално в областта на тероризма, е, проблема проистича от една много сложна среда, много сложен пейзаж. Реалната действителност е на която се, сега се злъскаме ежедневно, е различния брой най-различни агенции, които участват, които събират е, раз, разузнавателна информация за борба с тероризма, разбира се. Те обаче имат с си различна култура, различни практически подходи и всеки път по различен начин отговаряме на въпроса какво да се събира, как ще се използва, с кого е, имаме доверие да го споделим и как да го е, гарантираме сигурността по отношение на защита на личните данни, например. Много е, различни данни идват от една държава членка. Това е една техническа конфигурация, която много трудно се постига за оперативната съвместимостта на дума и наистина трябва да отчитаме тук е, особената чувствителност, деликатност на опазването на данни, защитата на данни от този характер. Освен това, законовите ограничения, които вършат е, при спазване стандартите на защита на данните. И в крайна сметка известно двусмислие и неяснота при тези фрагментирана картина. Много често някой, който е, ще бъде терорист и участва в терористична атака, за него не се знае нищо. Може би е, някакви отделни елементи могат да бъдат подозрени, но за всичко това на европейско равнище се опитваме да сведем до минимум тази сложност, да опросим нещата с една по-кохерентна е, инфраструктура, и на оперативно равнище. Това означава и политическа и техническа работа, но преди всичко това изисква изграждането на доверие и е, редица процеси политически, които сме прилагали е, при е, организираната присъствност в отделни страни, но все още не сме стигнали до същото ниво на зрелост и по въпросите с тероризма, по различни причини. Така че кохерентността, последователността на политиката ни не е, е достатъчна, още не е съзряла достатъчно и другия недостатък е липсата на доверие. Това е защо причината, поради която министри ни подкрепиха да поставиха като основна цел именно това да се подобрят нивата на обмен на информация. Но а, не само на приказки става това. Ние а, е, го и вършим. Ако видите какво става в Европол, е, ще видите, че там има значително подобрение. И фактите говорят за себе си. Преди година Европол имаше около 5300 и няколко вписвания за, за подозрени лица. Година след нападението в, година по-късно след нападението в Париж, тази цифра надмина 17 000, значи от 3 на 17 000. Много от е, тези е, вписвания са от да, базата данни на Интерпол. Аз наистина ги поздравявам за това, че са чудесен партньор е, и оказват чудесна подкрепа на Европол. Е, до голяма степен това е информация, която не е- се отнася пряко до доказани чуждестранни бойци. Не искам да кажа, че имаме 14 000 чуждестранни бойци в Европа, но имаме голяма пространна база данни е, е, на заподозрени и, и е, свързани по някакъв начин с тях. Е, установихме, е, създадахме една специална платформа за борба с тероризма, е, Сиена, където се свързват 500 най-различни агенции из цяла Европа, е, които се борят с различни видове тероризъм из Европа. Сега вече е, това е един по-специализиран така, елемент, част от тази система, запазен специално за обрата с тероризма. Миналата година, миналия ноември, убедихме 14 държави членки да направят тази връзка между Европол и техния орган за борба с тероризма. Сега са 25 държави, е, които са го направили, скоро ще стане 28. Така че нещо е, се случва. Е, така разгради се доверие и нашата работа е да помагаме на държавите членки в това отношение в много по-голяма степен. Това, което Европол е, прави до тук, е, да сме по-адекватни, е, когато става дума за обмен на информация. Разбира се, картината все още е непълна. Е, особеният ни приоритет в момента е да градим един по-солиден мост на комуникация между Европа и свързаната с полицейските органи е, разузнавателна информация. Този контакт, тези връзки вече съществуват и са силни, но ударението е, е на това къде е нужно да се работи за допълнително подобряване от двете страни. Когато говоря за по-високо ниво на доверие в общността, която се води борба с тероризма, Очевидно е в реакцията на Франция и Белгия към ужасните е, е, актове от е, ноември, особено проактивното решение на, на Франция да сподели с Европол всички аспекти от този е, случай. И това е особено важно и показателно за зрелостта на, на Европол е, в този аспект борба с тероризма за пръв път е поканен Европол да играе такава важна роля в е, е, работата след една такава значима атака. Ние получихме много данни от е, нашите е, френски служители. 60 е, служителя бяха, получиха речение и задача да работят по този случай. Издадахме стотици доклади, финансови е, с е, финансова, е, с разузнавателна информация. Днес създадахме един специален екип с, над, с около 30 анализатора и специалисти, които работят непрекъснато, анализират е, е, всеки отделен случай в неговата пълнота. Е, в конкретния случай става дума за парижките атаки с, и работят в Френската прокуратура в тясно взаимодействие това, което се случи вчера и днес, говори много за е, опасността, терористичната опасност е, в Европа. Ние работим с бългийските власти за решаване на проблема, но не по-маловажно е, че ние научаваме по този начин за по-широките европейски измерения, което пролича след е, този ужасен инцидент. Така че Европол започва тази година с лансирането на този е, център за борба с тероризма, като е, с един конкретен случай, който наистина така даде тон на работата, която ни предстои в следващите месеци. Създадахме е, този център с амбицията да постигнем целта си, целта на всички, тя да се превърне в кръглен камък в борбата на Европейския съюз с е, тероризма. Знаете стратегическата предистория. Още през април миналата година комисията е, спомена да, така, идеята да се създаде такъв център след няколко месеца, няколко месеца по-късно, това бе потвърдено в новата Европейска стратегия за сигурност до 2020. След, непосредствено след нападенията в Париж е, на съвета по вътрешни работи отново бе потвърдено значението на този център и е, бе е, така изказано желание той да бъде създаден максимално скоро. Това стана на 1 януари с молба ударението в работата му да бъде върху обмена на информация и оперативна работа, особено по, е, по отношение на чуждестранните бойци. Призовава държавите членки да е, е, командироват свои експерти за сигурност към този център, за да можем по-бързо да реагираме на бъдещи атаки. Призова и комисията да направи така, че центъра да бъде съоръжен с необходимите ресурси. Аз съм признателен на подкрепата, която получаваме последователно от Европейския парламент и вашата комисия на работата на Европол най-общо е, и специално работата с, е, терор... срещу тероризма и по-конкретно сега е, за този център. Това е потвърдено в доклада на дати от ноември 15. та Благодаря за съответната финансова подкрепа също. Благодаря и на тази комисия отново за ролята е, и при финализиране предложението за регламента за Европол, защото тук се съдържат много е, от елементите, включително относно интернет, които са от съществено значение за успеха на е, Европейския център в бъдеще. Колкото до откриването на този център, как, както казаха изказали се преди мен, ще стане в края на месеца това в рамките на съвета ще модела Евро, регулаторната рамка на Европол ще бъде адаптиран, разбира се, този център към нуждите на държавите членки и ще се възползва, разбира се, в работата си от новия регламент, но ще е, използваме до голяма степен съществуващите възможности за този център. Създаването на такъв европейски център за борба с тероризма за пръв път е, е една важна стратегическа стъпка напред е, в борбата на Европейския съюз с тероризма. Освен дейностите на Европол в това отношение, както знаете, те ще бъдат допълнени от други мерки, които се разработват в момента. Това е звеното за сезиране по интернет, една засилена, един засилен вариант на това е, ще бъде и част от новото звено. Говорих вече за удреето върху споделена информация, включително на поверително ниво в е, системата Сиена която ще е основна част от е, работата на звеното. Е, колкото до финансиране, финансиране на туризма, сливането на това е, финансово звено към Европол ще засили възможността на държавите членки да проследяват потоците на финансиране за тероризма. Така че в много отношения ние е, така се развиваме адаптираме се към политическите нужди, потребности, пък и към възможностите, с които разполагаме да работим с партньорите си в държавите членки на едно високо ниво на доверие. Разбира се, Европол ще направи така, защото да гарантира разширяване и заложаване на това доверие, като предостави максимално оперативно помощ на е, държавите членки, за да може този център за вас тероризма да се превърне в успех е, за всички нас. И накрая ще е, призова държавите членки да се вслушат в призива на министрите си, да командироват експерти в този център. Франция го е направила, вече други държави членки са изявили готовност. Надявам се да стигнем до етапа, е, в е, който може да повторим успеха, е, който постигнахме в областта на киберпрестъпността е, с изпращането на, на експерти. Това беше държавно значение в успеха на работата ни с борбата, борбата с киберпрестъпността. Надявам се да го постигнем и по отношение на тероризма тази година. В заключение, господин председател, скъпи колеги, благодаря много за изразената ви подкрепа за създаването на този център. Ние сме а, с, само на една седмица, така че нямам какво да докладвам още като оперативни резултати. Те първа предстои работата. Работата е всъщност не е спирала, тя е текуща особено след а, инцидентите, на които бяхме свидетели миналия ноември. Благодаря за подкрепата отново. Ако имате въпроси, моля. Благодаря, Роб. Само като встъпление ще кажа, че имаме дългогодишна институционална връзка с Европол в Обединеното кралство и ние подкрепяме започването на този център. Много се радвам, че го правите за Центъра за борба с тероризма. Разбира се, имате и уебсайт, но е трудно да се разбере точно какво е различното между центъра и Европол, така че за да може членовете на парламента да го разберат е добре да уточните каква е връзката между двете организации, защото не просто има бюджетни взаимоотношения, институционални, но и много практически отношения с Европол. Така че не искам да губим връзката с този нов център, който ще е много важен. Сега ще започнем с Жерар Депри. Жерар, първи въпрос. Е, господин председател, аз обаче първо бих искал да изкажа благодарност на директора на Европол е, за е, това, че той предостави отговори. Искаме да благодарим също и за подкрепата за увеличаване броя на персонала и на финансовата подкрепа. Вие, ние се опитваме да подкрепяме вашата агенция. Имам два въпроса, които са много конкретни. Първо, вие казахте, че целта на Агенцията против тероризма е да подобри е, обмена на информацията между отделните държави членки и да се създадат системи, които могат да подпомогнат борбата срещу е, тероризма. Вие казахте да се подобри обмен, обмена на информация. Мисля, че това е първата цел. В член 41 на решението на съвета за е, създаване на е, Frontex, там е, има една алинея, която ще ви прочета. Европол трябва да се въздържа, да се въздържа, повтарям, да е, свържа системите на 6.2, една система, която е за събиране на данни, която се експлуатира от Европол. Е, тук не става дума за е, засилване на обмена на информация, а се казва, че този обмен на информация не може да бъде автоматичен. Вие обаче можете да решавате това съгратно е, конкретните случаи. Вие говорите за 17 000 имена. Дали това е всяка година? Вие можете ли да потвърдите този факт? Това ме интересува. Искам да чуя какъв е вашия отговор. В колко случаи вие сте изисквали и допълнителна информация от 6.2 за тези 17 000 случаи. Можете ли да е, потвърдите дали става дума за 6.2? Защото когато имате информация и в момента лицето, когато премине границата, не се знае дали за него има данни в 6.2, на кого подавате данни? Това е въпрос, който е, наистина ми създава голяма загриженост. Аз искам да чуя вашия отговор. Две. Аз е, обясних за каква причина не можа да бъде задържан Абден Слам Сала след като влезе в Белгия, защото е, беше е, подаден сигнал в 36.3 и 36.3 е, е, става дума информация подадена от разузнавателните служби, е, не минава през мрежите на сирена и всъщност няма обмен между полицейските служби. Дали смятате, дали в рамката, в която работите, дали всички по 36.3 може да се обменя информация автоматично, която да достига до вашия център. Вие казахте, че сега имате обмен с няколко агенции, разузнавателни агенции и на служби и това ми се струва много важно. А, между другото, то е и а, факт, който а, не е съвсем обичаен, така че а, въпросът, двата въпроса са следните. Член 41 е, трябва ли е, да се прилага текста такъв какъвто е в момента и е, що се отнася до 36.3, можете ли да кажете, че тази информация трябва да се подава систематично в Центъра за борба срещу тероризма, който се създава? Така че да има възможно най-голяма ефективност. Моника Холмайер и then Моника Холмайер. Първо искам да поздравя най-сърдечно за положителното развитие на Европол през последните години и ние наблюдавахме наистина това развитие. Моя въпрос е в същата посока като този на Жерар Депре. Аз искам още веднъж да чуя от вас какви проблеми вие е, срещате във връзка с адекватния обмен на данни? Има ли някакви правни е, пречки от ваша гледна точка или пък по-скоро става дума за недоверие, за национален егоизъм? Кои са причините за недостатъчен обмен на данни? Възможно ли е данни е, за е, криминално проявени лица да се подават с достатъчна скорост? Има ли трудности от страна на държавите членки, да речем от технически характер, това, което беше споменато? Бихте ли е, дали малко повече информация по тази тема и също така каква точно подкрепа очаквате от нас е, за е, предотвратяване на такива терористични удари? Благодаря, Тереза. Eh, eh, благодаря. Благодаря най-сърдечно. Искам да благодаря на нашите гости. Радвам се. И това вече беше отбелязано тази сутрин, когато при нас беше комисарят. Борбата с тероризма, това е приоритет на комисията и е, аз естествено, както казах, се радвам на това. Но трябва да отбележа, че подобни действия не трябва да се извършват само след атентати. След подобни събития обикновено бдителността отпадва, отслабва и това се отнася не само за комисията и съвета, но и за парламента. Имаше инструменти, съществували са такива в миналото и наистина е тъжно, че трябваше да станем свидетели на атентатите от Париж, за да постигнем напредък, защото тероризъм съществуваше и преди, също така и терористичната заплаха, разбира се. Моят въпрос е, към господин Уен Уайт – вие казахте, че информацията, с която разполагате, понякога не е еднозначна и смятам, че много често трябва да се извършва диференциация. Е, трябва да се е, установи кога дадено лице е фанатизирано, кога дадено лице е потенциален терорист, който наистина може да премине към действие, не винаги знаем а, е, и разграничаваме точно тези неща. Не знам дали бихте могли да кажете нещо в тази връзка. много често не се знае кой точно може да премине към действие, към терористично действие. Има екстремисти, фанатизирани екстремисти. Много трудно може да се установи границата също и при престъпността в киберпространството, така че ние бихме искали да знаем, разполагате ли с някакви е, показатели, по които оценявате това. И след това превенцията в Европа защитата на жертвите, как изглеждат нещата извън Европа в тази връзка. Например, повечето жертви в Истанбул бяха германци, можеха да бъдат испанци или други. А в Джакарта, там, може би също е имало европейски граждани. терористични действия могат да засегнат всеки от нас, който е на път. Така че аз бих искала да чуя какво се прави във връзка с превенцията, обмена на информация и така нататък, във връзка с трети държави. Може би с тях сътрудничеството е по-трудно, но искам да знам какви са възможностите, с които разполагаме, за да защитим наши граждани там. Благодаря много, Тереза. Джудит. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Вейн Вайт, който поне разгледа някои много важни въпроси. Разбира се, тук не сме при закрити врата, и, е, но да ни уточнявате какви са пречките за реалното е, сътрудничество, представлява едно обяснение и е учтиво да го направите. Да, разбираме, че е трудно да имате сътрудничество, да има, за това, че има различни определения за това какво представлява вътрешната сигурност. И това също може да е проблем. Също така си даваме сметка, че различните сигур... агенции за сигурност работят по различен начин, но не си даваме сметка защо тези различни агенции нямат едно едно разбиране за това какво е вътрешната европейска сигурност и защо продължават да разглеждат въпроса като прилежащ само към конкретните им граници. И също така не разбирам защо вие искате да получавате информация, но не толкова да предоставяте информация. Така че разбирам, че тук се работи в атмосфера на ти Давам ти информация безплатно, обаче следващия път, когато искам нещо от теб, няма да имам код, с който да го получа. Затова няма да ти дам информацията безплатно. И това представлява един една сериозна заплаха към европейската сигурност. Тук имам предвид дори за економически цели, конкретно подслушването на телефонни разговори, холандски телефонни кабели в Франкфурт, както и е, обратната история за това, че се подслушват, може би, не нашите граждани, но граждани на други европейски страни. И всичко това показва, че вашия център за борба срещу тероризма трябва да има едно разбиране за това какво представлява европейската вътрешна сигурност. И ако няма такова разбиране, организациите ще си работят самостоятелно и ще продължат да се пазарят. Знаем, че всички нападения в Европа са извършени от джихадисти, които са от съответните страни и съответните агенции по сигурност в държавата са имали частична информация. Говоря за бомбардировките в Лондон, в Мадрид, двете нападения в Париж, убийството в Амстердам, нападението в музея в Брюксел. Всички те са едностранно организирани. Така че аз не се изгубвам, като подчертавам потребността да се сътрудничество множество и не мога да приема за отговор, че се опитвате да разберете какво и какви са дилемите в момента. Оценявам честността на директора на Европол. Благодаря ви. Um, Благодаря. Ана. My question is... Въпроса ми е Забелязали ли сте промяна в културата в областта на разузнаването? на национално ниво. И тук не говоря само за националните агенции, за вътрешните работи. Това е една заплаха, налагаща холистичен подход, при който националните агенции за сигурност, както и чуждестранното разузнаване трябва да си сътрудничат, защото в противен случай няма да имаме успех. Та, забелязали ли сте промяна в културата, е, в условията на това, което се случва днес? Или работата си тече както по-старому? и създаването на още звена за борба срещу тероризъм е, изобщо ще послужи ли за нещо, ако няма промяна в културата? Благодаря, Ана. Правилно ли разбирам, че няма други желаящи да вземат думата? Сега, а аз имам един не толкова бляскав въпрос. А, господин Жерар Дюпри спомена един от докладите от преди няколко години за персонала на Европол, така че аз познавам някои от подробностите, свързани с работата на тази организация. Не знам дали представихте ясно как ще започне работата на тази нова организация. Вие се съсредоточихте по-скоро върху политиката. Не знам дали може би е добре да кажете нещо повече за различните етапи, какъв ще е персонала в нея, какво ще прави тази нова организация. Може би аз не съм но господин Диас Темеро беше тук, но и мисля, че така или иначе ще бъдат задавани такива въпроси. И имаме тази отговорност. Интересуваме как точно ще работи този център, как ще се разграничава той също така от други. Това е моят въпрос. Благодаря. Well, uh, Благодаря ви за въпросите. Първо, господин Дюпре, вие сте много добре информиран по отношение на ШИС. Вие сте експерт и зададохте въпрос за него. Прав сте. В момента има ограничения относно достъпа на Европол до определена информация. Имаме достъп по отделни случаи, но само когато има конкретен казус, за който сме получили уведомление от държава членка и за който е необходим анализ тогава можем да направим проверка в ШИС за целите на нашия анализ. Тоест, не можем просто да пуснем търсене в ШИС за всички е, въпроси, свързани с тероризъм. Не можем да го направим. След нападенията в Париж стана ясно, че комисията може би трябва да промени това и аз се надявам, Луди каза, че те работят по този въпрос и аз се надявам, че това ще стане възможно за бъдещето и е, ще очаквам да видя въз... Е, новите предложения в тази насока. Следователно смятам, че е важно да има оперативна съвместимост между двата най-важни набори данни, с които разполагаме в Европейския съюз за борба с тероризма. Едната е, е Шенгенската информационна система и е, също така данните на Европел, Европол. По отношение на 17-те хиляди имена, които имаме, дали те всичките са в е, ШИС? Не, не са. Защото това не са имена на терористични заподозрени или, или а, е, потвърдени чуждестранни бойци. Не всички са такива. Та в нашите данни Имаме много високи стандарти за защита на данните и разполагаме с по-широки набори данни, за да можем да подкрепим анализа на данните по-солидно. Ето това обяснява и основните разлики между нашите да... системи данни и системата в ШИС. Сега, може ли да има автоматичен трансфер на предходните данни за терористи в Европол? Не, не може да има такъв автоматичен трансфер, защото държавите членки са притежатели на данните и те трябва да дадат съгласието си за такова прехвърляне. Всъщност това на практика би трябвало да се случва, защото според мен съответната държава членка е решила, решила че съответните данни в системата могат да се използват в шенгенската система и минималното нещо, което тя трябва да направи е да сподели тези данни с Европол. Така че аз очаквам това да се случва, но още веднъж държавите членки имат решението всеки отделен път. Също така, стана, яс... стана въпрос за това кой е проблем, основният проблем при споделянето на данни и трансфера. Той не е правен, не е технически. А, много често данните са важни, деликатни, чувствителни, както се казва, когато става въпрос за прозрение за тероризъм. Особено данни, идващи от един източник, който трябва да бъде защитаван и не мога да очаквам за всички данни от всички европейски агенции да се споделят автоматично с Европол. Не мога да очаквам това, то не, е- това не е реалистично, а не е и разумно. Но смятам, че основната ни пречка са разликите в културата. Между това какво може да се сподели спокойно в една европейска среда – и като видите е, от архивите за споделяне на информация в Европа, е, ще видите, че има много разлики между различните държави членки и това е нещо, което трябва да преодолеем, ако искаме да имаме един общ стандарт, да имаме доверие за споделяне на данни между държавите членки и Европол. По коментара на господина, госпожа Аржентини и госпожа Гомеш, дали има промяна в културата, в начина на работа, да, определено има такава след нападенията в Париж. Определено има подобрение. Дали става въпрос за пазарлъци, дали е култура на пазарлъци, не съм сигурен. Не бих искал да критикувам колегите ми в службите за сигурност, Смятам, че в момента те работят едни от най-тежките работи в Европа, защото се справят с редица неща едновременно и в повечето случаи успешно. И те са в изключително тежка ситуация предвид тези предизвикателства. И те вече са приели, че е необходимо да се увеличи нивото на споделяне в тяхната общност. Определено в е, общността на разузнавателните служби има повече споделяне на информация, така че това е, е добра крачка напред. Не говорим за липса на споделяне на информация, не говорим за култура на липса на доверие. Разбира се, аз не мога да говоря от името на общността на разузнаването, защото не я познавам изцяло, но това, от което съм забелязал, има доверие и сътрудничество в тази общност. Моята цел е това ниво на споделяне на информация по някакъв начин да достигне и по общата полицейска дейност, каквато представлява Европол. И е, това е една задължителна крачка, ако искаме да реагираме по-адекватно на заплахата от тероризъм в бъдеще, особено предвид престъпните връзки на някои от извършителите на нападенията в Париж. Тъй като гласът ми започва да пада, ще спра до тук. Мисля, че съм отговорила на повечето въпроси. Благодаря ви още веднъж. Имаше въпроси за персонала. Това беше най-важният въпрос от най-важният човек, председателя на комисията. Та, за персонала ще започнем сравнително скромно ще имаме около 20-25 анализатора, които работят на пълно работно време в Франция и в Белгия към момента. Около 10-12 имаме в интернет звеното и малък брой хора в отделно звено. Така че около 40 е, души имаме към момента. Предполагам, че в интернет звеното ще има увеличение на персонала. Надявам се с, най- с най-малко 10 15 анализатора също така ще се увеличи персонала. Вече сме направили искане за това към съвета и Европейската комисия. Разбира се, времената за бюджетите не са лесни, но ще чакаме отговор. Така или иначе, господин председател, със сигурност в следващите месеци ще започнем стабилно работа и ще мога да ви напиша по-подробно информация. Благодаря. Благодаря. А, също така ви а, зададох този въпрос, защото искаме да продължим взаимоотношенията. Така, уважаеми колеги, благодаря ви още веднъж. Знам, че този ден е много дълъг. Благодаря на колегите, които продължават да засвидетелстват интерес и останаха и до сега. По-специално искам да благодаря на господин О'Конъл. Не съм сигурен дали за първи път не а, приемаме представител на Интерпол. Да благодаря ви много за това, че дойдохте в това нелесно време. Благодаря. Благодаря и на председателството за това, че приехте тези компетентни въпроси, отговорихте на тях и се надявам да можете да дойдете отново на допълнително посещение. Господин Сорека и господин Уейнрайт идват често при нас. Благодаря ви. Сега продължаваме към останалата част в дневния ред за днес. Благодаря. colleagues, I know um, some colleagues will have flights and all the rest of it, so I will keep... Uh... Колеги, знам, че някои от нас имат и самолети да хващат, така че продължаваме нататък по дневния ред. имаше въпрос с искане за писмен отговор от комисията от страна на Жерар Дюпре по въпроса за обмен на данни между Европол, Фронтекс и други органи на Европейския съюз. Нашия колега Жерар направи един писмен, прави писмен въпрос. Въпросът беше изпратен на 21 октомври 2015 съгласно член 130 от правилника за дейността на Европейския парламент и трябваше да се отговори в даден срок. Само, че комисията не отговори в зададения срок. И е, за това сега ще го разгледаме. Ще дам думата на господин Дюпре, за да представи въпроса си и разбира се, ако имаме време, останалите членове също могат да вземат думата, след което ще дам думата на комисията за отговор. Жерар, заповядай. Мерси, президент. Je ne voulais pas occuper notre commission avec... Благодаря, господин председател. Надявам се, че е, комисията ще ми отговори в срок, но тъй като не ми отговори, аз за това поисках тази точка да се включи в дневния ред сега. Центровете за регистрация, които сега са инсталирани, се предвижда няколко агенции, Европол, Фронтекс и други, да сътрудничат с националните органи с цел идентификация, регистрация, вземане на пръстови отпечатъци от мигрантите и всичко това трябва да служи за разкриване на мрежите от трафиканти. И е, разбира се, защо трябва да се състои такова сътрудничество, цел обмен на данни, разбира се, и е, Европол трябва да сключи оперативно споразумение с цел предоставяне на данни с цел е, борба срещу трансграничната престъпност и съветът е, е, в края на ноември посочи, че на базата на това споразумение за сътрудничеството обменените данни трябва да е, бъдат на разположение от 1 януари 2016 година. Е, господин председател, дали този протокол за е, споразумение между Европол и Фронтекс е, е вече факт? Това е един е, въпрос от моя страна и е, можем ли да имаме повече е, информация за неговото съдържание и след това въпрос, който лично ме интересува, на какво правно основание е, личните данни е, и отекни, обменът на лични данни между тези агенции се организира. Това са всъщност въпросите ми към комисията, господин председател. Добре, сега ще дадем думата на госпожа Верека. Както комисията знае, ние отнасяме въпроса към комисията, когато такива, на такива въпроси не е даден отговор. Господин Серека за отговор. Благодаря, господин председател. Да, вече седя на различно място, но продължавам да съм тук. Така че мога да дам много положителен отговор на господин Дюбре, защото Европол и Фронтекс подписаха споразумение на 4 декември, след като, както и вие споменахте, е, дълги дискусии. Те бяха свързани основно с защитата на данните и е, също така общата правна, общото правно основание за обмена на данни между двата органа се обхваща от регламент 45 от 2001 година и също така от конкретни разпоредби от основополажните договори на, две, на двата органа или решения на съвета. Така че Обмена на данни между двете, е, двете органи може също така да се уточни в допълнителни споразумения, сключвани между двата органа. Точно такъв е случая и с споразумението за оперативна дейност и сътрудничество, подписано през декември, при което е, представители на Европол и на Фронтекст бяха консултирани. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Луиджи. Жерар, удовлетворява ли този отговор? Благодаря на представителя на комисията за отговора. Е, всъщност, е, за какво трябва да говорим тук? Е, защо най в срок беше предоставен писмен отговор? Аз мисля, че това беше ненужен повод да утежним нашия дневен ред, който и без това съдържа много точки. А, малко ме притеснява факта, че Жерар ми върши работата по-добре от а, мен. Всъщност аз трябваше да задам този въпрос. Той беше риторичен. Няма нужда Луиджи да отговаря, но така или иначе това беше смисъл от този въпрос да бъде включен в дневния ред, така че може да се обсъжда допълнително. Но ми, мисля, че казахме каквото имахме предвид. Благодаря на Луиджи, благодаря, че отговори на въпроса днес. Благодаря, ваши, уважаеми колеги. Точка 19 относно контрола и придобиването и притежанието на огнестрелни на оръжия. Генерална дирекция вътрешни работи ще представят ново предложение за изменение на директивата за 2015 година по придобиването и притежаването на оръжие, след което господин Валеро ще е, има думата. Сега ще дам думата на господин Делсо, след което госпожица Валеро ще има думата. Господин Делсо, заповядайте. Имате думата. Thank you very much, Chair. You were disguised by people leaving. No, no, I know so many people are moving around. Бяхте скрити от няколко човека, но Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да съм тук. Ясно е, че темата е трудна и, и, и но важна. Трябва да припомня, за съжаление, трагичните събития от миналата година, което всъщност е основанието за предложението на комисията. Знам, че времето лети и трябва, ще се опитам да бъда максимално кратък, ще спра само на основните аспекти от предложението. Първо, да обясня едно. Разбира се, знаем, че много оръжия се използват за добри цели, за лов, за спорт. Не искаме да засягаме тези проблеми. Не искаме да се вземем с една конкретна ситуация, а именно използването на огнестрелно оръжие за терористични или други нападения. Това, което се опитваме да направим с предложението си е да потърсим баланс между законното използване на оръжие, като време обаче гарантираме европейската сигурност, защото това е изключително важно. Какво предлагаме днес? И на вниманието на парламента и на съвета. Предлагаме проекто закон, проекто текст, който почива върху три проучвания, които сме провели. Те са обсъдени с много заинтересовани страни. Това не е просто измислено. Не се си го измукали от пръстите в последния момент. Предхожда, го много дълга подготовка. Какво предлагаме? Първо, първи, елемент, първи елемент ще има пет модификации. Категория огнестрелно оръжие първо. Това, което предлагаме – не забраняваме всички е, полуавтоматични огнеселни оръжия. Предлагаме обаче да, да е, забраним две, които смятаме, че са потенциално е, опасни. Първата са автоматичните е, огнеселни оръжия, които са превърнати, трансформирани в е, полуавтомати полуавтоматични, които могат основ, отново при случай да бъдат върнати в автоматични. Това е първия момент. Значи, втория е се полуавтоматични за граждански цели, които обаче са снабдени и с автомати, автомат. Например, полуавтомат Калашников – Смятаме, че такъв вид оръжие. Е, отново казвам, е, трябва да обсъдим какво е, разбираме по тези, по тези понятия, но според нас това са потенциално опасни оръжия и трябва да, се, да ги забраним. Обсъждаме и тази категория е, огнеселни оръжия е, и е, включваме тук и аларми, сигнални оръжия, които при дадени правила, при дадени норми могат да се придобиват без никакви формалности. Но те също могат относително лесно да бъдат трансформирани в, конвертирани в реално огнесено оръжие. Така че тези, тези, този вид оръжие ще бъдат обект на една проста декларация. Втория момент от предложението. Деактивирани огнестрелни оръжия, обезвредени. Вече като комисия ние сме привели, е, приели регламент по е, това деактивиране, приятен на 18 ноември този регламент. Тук въвеждаме строги, строги критерии за ограничаване риска от е, реактивиране. Но не можем, разбира се, изцяло да изключим риска от е, тази операция. Това, което предлагаме следователно е да се забрани притежаването на най-опасните огнестелни оръжия, дори след тяхното обезвреждане. Това се отнася до така наречената категория А. Например, автомат Калашников, който е бил деактивиран, по силата на нашето предложение ще си остане обект на забрана за придобиване. За другите категории деактивираните огнестрелни оръжия могат да бъдат придобити от частни лица, но във всички случаи ще е нужна декларация, за да можем да проследяваме тези оръжия. Трети елемент от предложението е интернет. Вероятно никога не сте опитвали, но ако искате по интернет да си купите оръжие, това е, не е проблем. Много е лесно. Не ви не да го правите, но много лесно може да стане. Тоест, е, трябва да се опитаме да ограничим придобиването на огнестрелно оръжие по интернет за частни лица, е, само чрез е, дилери и търговци. Не го забраняваме, ще бъде възможно да се купува по интернет, но, но частните лица трябва да го правят чрез дилери или посредници. Третия елемент, това са колектори, прекъсвачи или колектори, те не са обект на съществуващата директива според е, е, текста, който споменах. Това, което предлагаме в нашия текст е колекторите ще трябва да искат е, разрешително при същите условия, като всяко друго частно лице, което иска да купи оръжие. И последният елемент от нашето предложение – обмен на информация между държавите членки видяхме, че няма достатъчно обмен на информация между държавите членки, така че бихме искали наистина да ги насърчим да въведат една система на обмен на информация. Ние ще огледаме какво имаме и дали това подлежи на подобрение, това с което разполагаме като система на информация. Сега знаем, че това е чувствителен въпрос, знаем, че много хора в Европа използват огнестрелно оръжие за абсолютно законни цели. Не можем да им попречим за това, но не можем да пренебрегнем и риска за сигурността и се надяваме, че нашето предложение ще успее да балансира по един разумен, добър начин тези две е, противо изключващи се е, тези понякога. Може би е, правите, ако се гледате предложението, ще видите, че отговорната комисия е вътрешен пазар, но това попада и в контекста на нашата работа, е, именно вътрешни работи, правосъди вътрешни работи, е, тъй като и на съвета правосъдни вътрешни работи също ще се докладва и хора с правна нагласа ще забележат връзката. Ето защо е, тук ще трябва да се вземе пред повече от едно становище докладчика ще вземем повечето на становище. Предвид е, традиционно имко се занимава с това предложение и в неговите детайли. Нещата са сложни, но е, това е наше становище, така или иначе, и ще дам думата на господин Валеро. Eh, Благодаря, господин председател. Действително става дума за важна директива и тази директива беше предложена отдавна. Ние, като членове на Европейския парламент, се занимаваме от представенето на предложението с много писма. Това са писма от хора, които се занимават с спортна стрелба, с лов и смятат, че това ще попречи сериозно на тяхната дейност. Може би имат основания да мислят така и връзката е, че е, твърде неясна е формулировката на това, което комисията има предвид, какви е, оръжия трябва да бъдат иззети. Вие пояснихте кои оръжия са засегнати и може би аз за първи път е, научих тази информация. Говорила съм с хора, които се занимават с лов, също така с хора от гражданска защита в Швеция, с компетентни органи и всъщност никой не знаеше за какво точно става дума. И ако сега по принцип всички твърдят, че този процес трябва да се ускори след атентатите от Париж и е, не може да се направи истинска оценка на въздействието. Става дума за Б7 полуавтоматични огнестрелни оръжия, които са много сходни с автоматизираните огнестрелни оръжия. Сега господинът от комисията поясни за какво става дума, но все пак има още неясноти. Сега, аз трябва да знам, когато ми зададат въпрос колко типа оръжия ще бъдат засегнати от тези правни актове. Така че е добре да получим списък на тези типове оръжия и аз трябва да знам за какво пише моят доклад. Освен това, има един въпрос, по който не чух никаква информация. Става дума за ловни оръжия, които могат да се придобият законно, обаче могат да се изменят след промяна на пълнителя. Това беше направено в Норвегия. Всъщност Брейвик тогава използва законно оръжие, обаче подмени някои части от това оръжие и по този начин успя да убие повече хора. Мисля, че това не се включва в предложението на комисията и мисля, че трябва да се предостави повече информация по този въпрос. И още един въпрос. Е, много от е, оръжията сега могат да бъдат придобити с е, съответно разрешение. И сега, ако се отнемат тези разрешения, трябва ли да се връщат оръжия, които са придобити с съответно разрешение. Аз искам оръжията да не попадат в погрешни ръце. Това е и целта на директивата. И за това говорим. Това е информация, която ми е необходима за становището. Благодаря. Благодаря много. Е, Ана ще те включа в списъката. Говорих е, много за компетенции, но също времено не споменах Генерална дирекция вътрешните работи. Луичи, извинявай, можем ли да те чуем след като чуем още няколко въпроса? Така че нека чуем останалите въпроси от членовете, след което ще дам на думата на Луичи, за да направи заключение или ти искаш да се изкажеш сега. Добре, нека чуем първо комисията, след което Ана. Луичи, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото искахте това досие да се разглежда от различна перспектива и за това исках да взема думата. Защото ние сме си споделили, споделили на първо управлението и подготовката на това досие с нашите колеги, за да има баланс между целите за вътрешния пазар и целите за сигурността. И мога да уверя всички вас, че няма да се прави разлика между целите, между различните е, служби на комисията и че всички те работят съгласно политическата цел, свързана с сигурността, при която трафика на огнестрални оръжия и неговата превенция е приоритет. Много внимателно обърнахме внимание при подготовката на директивата на различните оценки, подготвени от различни държави членки, не само за държавите членки на Съюза, но и за трети страни. Та, заедно с директивата ние предлагаме още веднъж, заедно с колегите ни, да се изготви нов план за действие за борба срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия и е, също така рабо, сътрудничество в Съюза и с трети страни по въпроса. Така че няма да мога да обхвана всичките ви коментари за сигурността, но искам да ви уверя, че съвместната работа между двете служби гарантира, че една и съща тема, незаконния трафик, се разглежда от два аспекта и много елементи за сигурността са отразени в предложението. Благодаря. Благодаря. Уверен съм, уверен съм, че сте разгледали въпроса и от двете гледни точки, но това, което имах предвид, беше, че ситуацията е необичайна, а именно задълже... потребността за предложението дойде от едни терористични нападения и именно те бяха рамката, те бяха контекста на това предложение и е, обичайното място за този е, за такова предложение е Генерална дирекция вътрешни работи. Но така или иначе ние сега нагаждаме начина си на работа. Сега преминаваме към следващия член на парламента искаш думата, господин Алахо. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ще се съгласим че принципа, че всички нови ограничения по отношение на правата на нашите граждани трябва да са пропорционални и да са предназначени да разрешат сериозни проблеми. Терористичните нападения не бива да се използват за извинение, извинение за приемане на мерки, които нямат нищо общо с тях. Има редици елементи в предложението на комисията, които са притеснителни и ще изброя някои от тях. Комисията предлага да се забранят полуавтоматичните огнестрелни оръжия, които наподобяват огнестрелни оръжия. На практика означава, че някои полуавтоматични е, пушки за спорт, които се използват при практическа стрелба и други спортни дисциплини ще трябва да бъдат забранена. И въпросът ми е, как може обективно да определите дали има твърде много или достатъчна прилика между едно огнестрелно оръжие и друго? На второ място, дори ако можете да определите огнестрелно оръжие, което наподобява полуавтоматично огнестрелно оръжие, каква ще е целта на забраната. Защото те, този вид оръжие много рядко се използват за престъпни цели и доколкото знам, никога не са използвани за такива в терористични нападения в Европа. Също така, огнестралната мощ на едно огнестрално оръжие не зависи от неговия вид, външен вид. Единствения път, в който в законно притежавано полуавтоматично оръжие е използвано за терористично нападение в Европа е през 2001 година в Норвегия. Господин Прегер използва такова оръжие и по ирония на съдбата, това е една от малкото полуавтоматични спортни пушки, които не приличат на огнестрелно оръжие. Следователно няма да попадне в обхвата на предложената забрана, а почти всички други полуавтоматични пушки ще попаднат в обхвата. Също така говорите за високия капацитет на боеприпасите, на амунициите на тези огнестрелни оръжия. Не разбирате обаче, че този капацитет е, зависи от е, патрона на оръжието, а не от размера на самото оръжие. Ако искате да забраните ем, високия капацитет, трябва да забраните патрони, които имат възможност за много куршуми. Обаче няма да стане на практика, защото патроните не се регистрират и следователно не могат да бъдат конфискувани. Многократно комисията се позовава на лесната приспособимост на полуавтоматични огнестрални оръжия. Тук ме интересува, можете ли да посочите конкретен случай, при, ко... при който законно притежавана спортна пушка е, е приспособена, за да стане е, картечно оръжие. Е, не мисля, че можете, защото въпросните полуавтоматични огнестрелни оръжия са направени така, че да не се преобозяват лесно. Господин председател, този тип престъпления са редки в държавите членки, включително в държавите, където има висок процент на, на притежание на оръжие, като страната, от която идвам аз, Финландия. Две трети от, от престъпленията се извършват от незаконно притежавани оръжия, а другите, които са извържени с, с оръжия за словни оръжия, като например огнестрелни пушки, които обаче няма да попаднат в обхвата на това предложение. Смятам, че това предложение представлява една, един идеологичен кръстоносен поход и не е практическо. То няма да предотврати следващото терористично нападение, защото терористите не използват такъв тип оръжия. Също така комисията предлага пълна забрана на изцяло автоматичните огнестрални оръжия. Това е, се обхваща от директивата за оръжията и от националното законодателство. И има малък брой такива оръжия в частни коренци, които са лицензирани и те не се използват от престъпници. Така че тук още веднъж сте на грешното място. Терористите в Европа използват незаконни военни огнестрални оръжия, много често които са в резултат от контрабандна от бивша Югостра... Югославия и на... за това трябва да насочите оръжията си. Комисията предлага лицензите да са валидни, лицензите за огнестрелни оръжия да са валидни за максимално 5 години. Какво ще доведе това? Това ще увеличи бюрокрацията, но няма да има добавена стойност. Днес администрациите могат да отнемат лиценз, ако имат правото и причина да го направят и това, така би било редно да бъде. Много може да се направи, за да се отежни живота на престъпниците и на терористите. И като цяло в предложението на комисията има много неща, които бихме могли да подкрепим. Призовавам ви да не разваляте предложението с идеи, които са непропорционални, непоследователни и безсмислени. И такива елементи ще, ще всъщност засегнат десетки хиляди е, граждани, които спазват закона. Благодаря ви за вниманието. Okay, thank you, Mrs. bild Благодаря, госпожа Караса Билд de privatperson som vill använda legala vapen. Благодаря, господин председател. Сега, когато частни лица желаят законно да използват оръжие, могат да го използват като ловци или като е, такива, които практикуват спортна стрелба. Сега, тук имаме много неясноти в предложението за директива, няма последователност. Ясно е, че трябва да се борим с тероризма. Установихме това в Европа, също така, че ще трябва да прилагаме всички възможни мерки, но бихме могли в положителен смисъл да използваме и директивата за оръжие. Обаче това предложение няма нищо общо с тероризма и с незаконното притежаване на оръжие. Резултатът със сигурност е, че голяма част от нашите избиратели ще бъдат отблъснати от е, подобни неясни предложения. Те ще установят, че се нарушава личната им свобода и ще има чувството, че се равнопоставят с терористи. Това е неприемливо. Комисията трябва да премисли много добре преди да представя такова предложение. Не трябва да се вреди на нашата работа. Аз поставих приоритетен въпрос на комисията. В този въпрос на 20 ноември 2015 година аз изложих някои неща, но нямам още отговор. Много хора в Европа желаят да научат защо. Сега ситуацията е такава, че се прави разлика между полуавтоматични и напълно автоматични оръжия – става дума за определени полуавтоматични оръжия, а много хора не получиха отговор точно на този въпрос. Какво означава това в крайна сметка? Може да доведе до там, че много законно притежавани спортни или ловни оръжия ще бъдат забранени. Необходима ни е бързо яснота по този въпрос и още нещо, което каза току-що колегата от Финландия когато се ограничи срока на действие на разрешителните за оръжие на 5 години. Как ще се водим борба с тероризма? Това всъщност води до повече бюрокрация. За лицата, които имат право да притежават оръжие. След това забрана на търговия с оръжие в интернет. Смятате ли наистина, че исламска държава или други терористи закупуват оръжията си онлайн? Естествено, всичко това нанася вреда на онези, които живеят на село е, и които не могат да закупят оръжието си в магазин. Това всъщност води само до бюрокрация и не допринася нищо за борбата с тероризма или с тежката организирана престъпност, която е свързана тясно с тероризма. Освен това, комисията предлага задължителни проверки на типа оръжие. В Швеция обаче няма а, задължение за медицински преглед. Също така няма и медицински удостоверения за лицата, които носят оръжие. Обаче всички а, лекари в Швеция трябва да а, сигнализират полицията при а, подобни случаи на незаконно носене на оръжие. Е, сега, е, разбира се, в Швеция има система, съгласно която трябва някой да докаже, че е в добро здравословно състояние, преди да получи разрешение за оръжие. По-добър е, обмен на информация между държавите членки, друга система за обозначаване на огнестрелните оръжия, след това трябва да се регистрират търговците на оръжие – е, след това деактивираните оръжия, те не трябва да могат да се активират повторно. Аз обаче бих си пожелала комисията да предостави повече данни по въпроса какво се прави, например, с незаконната търговия с оръжие, да речем в Либия или на Балканите. Защо не се предоставят такива данни и защо е, те се позовават на неща, които според мен имат твърде малко общо с тероризма. Госпожа Дали. Thank you, Chair. Um, if you allow me... Благодаря, господин председател. Ако позволите, ще взема две е, е, роли тук, защото представлявам и е, Силвия Ивон Кафман. Също така имам и някои собствени коментари от гледна точка на докладчицата в Сянка. Искам да благодаря на представителя на комисията за това, че представи предложението. Госпожа Кафман подкрепя комисията в усилията за борба срещу незаконната търговия на оръжия, използвана от престъпните терористи предложението на комисията върви в добра посока, защото се става по-трудно в Европейския съюз човек да си набави огнестрелно оръжие и също така сътрудничеството между държавите от членки трябва да се засили и тя очаква конструктивното сътрудничество между докладчика и другите докладчици в сянка в това важно досие. И моите коментари, моите собствени коментари по казаното от комисията. Представителя на комисията спомена, интернет и, и, за, и това колко лесно могат да се закупят огнестрелни оръжия по интернет. Но искам да кажа на комисията и на членовете на тази комисия, да е, погледнат още веднъж да обърнат внимание на въпроса за дълбокия интернет, големия интернет, когато става въпрос за закупуване на оръжия, защото има голяма разлика между обичайния интернет и дълбокия, тъмния интернет. Искаме да се е, работи срещу а, е, търговията на, член, е, на черно на огнестрелни оръжия. Това трябва да е нашата цел и трябва да раз, разрешим този въпрос в неговия корен, ако искаме да постигнем баланс между сигурност и свободи за нашите граждани. Второ нещо, за което говори комисията. Комисията иска не иска, и поправя се ораторката, да обхваща оръжия, които са регистрирани, които са притежавани законно. Също така бе спомената нуждата от баланс в тази насока. Но трябва да се приеме, че както изглеждат нещата днес, тук няма достатъчно яснота. Например, термина, думата прилика, много често се спомена той, но няма законово определение за това какво имате предвид, като говорите за прилика. Същото нещо въжи и за репликите, за копиите, копията. Тук трябва да спомена нещо важно. Тази неяснота и липса на уточнения пораждат опасения у гражданите и те се подхранват все повече. Например, ако трябва да говорим за забрана на копия. Какво имате предвид? Че възпроизводството на исторически военни оръжия за цел възстановки ще бъде забранено. Това ли имате предвид? Защото по този начин ще ограничите значително определен сектор. Същото се отнася и за спортната област, където имате някои законни огнестрелни оръжия, които се използват именно в тази област. На второ място, де- деактивиране, когато става въпрос за културни и исторически оръжия. Какво имате предвид? Защото когато става въпрос за деактивиране на огнестрални оръжия в музеи и исторически оръжия, ще намали стойността на тези оръжия значително и също така историците и експертите няма да могат да продължат изследователската си дейност с тях. Затова ме интересува комисията, ако може да даде повече яснота по тези въпроси, защото предвид нещата днес аз не съм сигурна, че регламента в настоящия му вид наистина ще се справи с незаконния трафик на огнестрелни оръжия. Искам комисията да даде повече въпроси по това, по този, по повече обяснение по този въпрос. Как точно ще се справи с незаконния трафик? Благодаря. Господин Депре. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Е, Имаше един белгиец преди няколко години, който е закупил оръжие в Миянфар, е, също една млада жена, която е, е отглеждала децата му. И всъщност в Белгия тогава решиха да контролират оръжията и всички хора трябваше да декларират оръжията си, също и тези, които колекционират такива, трябваше да ги изоставят и, и има контрол. И ако сега в Белгия е, искате да притежавате оръжие, трябва да ви проверят самоличността, най-различни е, органи се занимават с това и най-различни институции и е, много от е, органите, много от гражданите всъщност имат трудности, но терористите в Моленбек е, си съществуват. И смятате ли, че те ще се повлият от това? И, е, това е лошото в актуалната система. Този дебат, е, тази е, регламентация на търговията с оръжие, всъщност смятате ли, че това може да бъде мерка срещу тероризма? Да, не трябва да ни вземат за глупаци. И първото нещо, което трябва да се направи, е да се извади това досие от общата тема за борба с тероризма, защото всъщност това, това е подигравка. Това не може да бъде е, нещо за борба срещу е, тероризма. И още нещо, е, срещу нас е, се настройват редица хора, които практикуват спортове, които са контролирани и те не искат какво иск... да разберат какво искаме да им наложим. И всички тези почтени граждани е, до момента е, всъщност са изложени на всичко това, защото не сме могли да установим до момента какви са престъпните връзки и престъпните е, вериги. Е, и наистина е, трябва да има решения, които трябва да се обмислят много добре. Сега трябва да се установят критерии, снимки, и е, всъщност е, е, става дума за сходни оръжия, обаче какви са критериите за сходство? Те трябва да бъдат установени съвсем обективно. И е, още нещо, по което искам да настоя, става дума за един сериозен проблем. Аз мисля, че трябва да имаме е, една сериозна дискусия. Например, в моята страна е, има медикаменти, е, до които достъп имат само фармацевтите и същото за оръжията трябва да се постигне. Също всичко зависи от контекста, от съдържанието. Смятам, че това предложение се отправя в лош момент и въобще не е адекватно към настоящата ситуация. Благодаря. Vorsitzender. Госпожа Халмайер, благодаря господин председател. Аз се присъединявам към критичните думи на Жерар Депре. Защо? Защото проблема в Меленбек и разполагаемите оръжия за терористите съвсем не се състои в това, че ловците могат да използват полуавтоматични оръжия които а, е, могат да използват, да речем, за наранено а, е, животно, не а, е, да използват пушката си, а да използват полуавтоматичен пистолет, за да а, освободят животното от страдания. Това е практическото ежедневие на а, ловците, които в нормалния живот са конфронтирани с такива ситуации. Няма нищо общо с тероризма. Също така не беше споменато, че а, подобни оръжия биха изчезнали веднага или пък са установявани в съмнителни кръгове от лица. Естествено, предложението на комисията със сигурност съдържа важни елементи във връзка с унищожаването на оръжия, да речем Калашников, че става дума не само за някои приклади, които да се унищожат, а просто изцяло да се разрушат тези оръжия, за да не могат да бъдат възстановени. Това за мен е положително. Обаче на всеки ловец който притежава едно или повече оръжия на всеки 5 години да се излага на една тежка процедура, няма смисъл. Е, също така има смисъл съответно свидетелство за съдимост да се изисква от това лице или пък да се проследи дали има някакви тежки простъпки това лице или при определени обстоятелства е, да се установи, че някой е, има тежко психическо заболяване. Да, това са неща, които трябва да се вземат предвид при даване на разрешително за оръжие. Обаче при едно обикновено психологическо изследване разследване не може да се установи много лесно дали някой е годен да носи оръжие или не. Така че според мен е абсолютно несъразмерно това във връзка с тероризма. Никакво подобрение няма да е, допринесе това за тероризма. Аз се присъединявам към колегата от, С и, от социалистите, от групата на социалистите е, и да си зададем въпроса как може да е, се предлага толкова много оръжия в интернет, като например например автоматични пистолети, картечници, е, автоматични оръжия и то в калибри, които са не само смъртоносни, но и разрушителни. Това са всъщност въпросите, които ни интересуват по същество и по които ние трябва да вземем принципно решение. Сега, по проекта на комисията мога да кажа, че е, някои от параграфите не са много добре обмислени. Е, тези параграфи е, вече съществуваха в Европейския съюз. В Германия, например, ние сме ги изпробвали години наред и е, след години на изпробване тези текстове бяха извадени от сила, защото не са практически приложими и защото те не представляваха никаква пречка за каквито и да било наказуеми деяния, поради което тези параграфи след няколко е, години бяха извадени от е, действие, извадени от сила, защото не допринесоха до нищо. И всъщност е, трябва да е, проверим какво правят отделните държави членки, дали Белгийския закон за носене и притежаване на оръжие или други закони. Тях трябва да се види е, доколко те са практически приложими, доколко допринасят за борбата с незаконното разпространяване на оръжие, обаче много ви моля, не дайте да засягате ловците или тези, които се занимават с спорт на стрелба. Това просто ще ги изправи на барикадите от Португалия до Финландия. Аз е, да, е, смятам, че е, наистина трябва да се контролира дали могат да се закупуват, е, да се придобиват оръжия в интернет, това трябва да се контролира. Обаче много ви моля, е, оставете нещата, които не работят на практика и са излишни и настрани, е, защото просто ще изложите на бюрократична тежест е, много хора, а няма да попречите на нито един терорист да е, изпълни плановете си. Е, просто това ще бъде още едно потвърждение срещу бюрократичното чудовище Европейски съюз в кавички. Ние обаче искаме ефективно да се борим срещу престъпниците, а не да е, товарим хората с ненужна бюрокрация. Благодаря. Sorry, colleagues, just slight administrative problem here. My note. Извинявайте, колеги, председателя, дребна административна засечка. Една наистина отлична дискусия се получи. Не, не прекъснах никого, тъй като от най-висше качество беше обеден на мнения. Е, виждам, че още трима искат е, думата, но имайте предвид, че трябва в пет да свършим с е, с в 17 трябва да свършим. Не знае дали разполагаме залата до 17.30, е, преводачите и всичко останало. Явно по една минута, ако може. Благодаря, господин. Благодаря, благодаря, господин председател. Това предложение всъщност търси риба в дълбоки води, обаче не може да улови никаква риба, защото няма такава. Никой не вярва, че тук този, това предложение има положителен ефект, по-скоро представлява голям проблем – Чухме много от колегите да казват, че това не е свързано с тероризма. Знаем, че наистина беше много лесно да се получи достъп до оръжие. Спомнете си случаите в Моленбек – един шведски вестник проведе проучване в Южна Швеция, за да установи колко бързо незаконно дадено лице може да придобие оръжие. И това е някъде от порядъка на половин час. И всъщност това не е проблема и може би ще трябва да си помислим как да подобрим контрола по границите. Може би това е уместно в случая. Um, Uh, your brevity as well. Благодаря. Сега Ана Гомеш има думата. Въпросът ми към комисията е следния. Комисията предвижда системата, в която държавата членка трябва да нотифицира, да озвъняват комисията и да докладват за откраднати оръжия, които се притежават по законен път, да кажем от силите за сигурност и въжените сили. Това така ли е? Тъй като това е голяма част, голяма част от тези законно притежавани оръжия могат да бъдат е, отклонени. Имате ли отчетност е, за това? Или има връзка между начина по който държавите членки прилагат общата позиция по износа на оръжия? Това всъщност ще е един много така убедителен начин, по който държавите членки ще бъдат принудени да контролират незаконното е, използване на оръжия. Благодаря, Ана. Е, господин председател, като повечето от нас е, този въпрос ни засяга конкретно. Изведнъж ни изненадва инициативата на комисията че, е, за това, че съществува проблем с регламента за притежаване на оръжие в Европейския съюз. Много от нас е, сме по-добре запознати с положението за трафика с е, оръжие и притежаване на носено оръжие в САЩ, отколкото в Европа. Много от нас нямат въобще представа за това как се закупуват оръжия на черния пазар, по интернет – много от нас не знаят колко лесно всъщност е да се добие човек с тежко въоръжение по черния интернет и или в комисията, или в някакъв документ, политически документ, трябва да представим нашата ясна картина за това как излежат нещата с законовото притежаване на оръжие във всяка държава членка на Европейския съюз и незаконния трафик с оръжие в рамките на Европейския съюз. Като имаме ясна картина за тези два елемента, ще е, направим и вярна оценка за това доколко е валиден, ефикасен, е, доколко инициативата на комисията е, е ефикасна, смислена и аз поделям доста от е, съмненията, е, споделени в рамките тези дискусии. Наистина създава се впечатление, че е, ние сякаш е, играем така, свирим, е, я караме съвсем на посоки, без е, ясна представа какво искаме. Благодаря. Колеги, доволен съм, че при един такъв първоначален обмен на мнения макар че този разговор се повтаря в много национални делегации, живота, това е много животрептущ въпрос и се радвам, че при този първоначален обмен на мнение се получи такъв е, оживен дебат. Много така убедителен, интелигентен отговор има и мисля, че докладчика ще види зор с е, това досие. За съжаление обаче е, няма да ни стигне времето за е, комисията. Госпожа Габриел чака е, търпеливо да постави своя въпрос. Благодаря на всички за направените изказвания. Ще посветим, посветихме доста време на тази точка и на следващото ни заседание ще отделим допълнително време по този въпрос. Много е сложен въпроса и проблема между двете генерални дирекции и за членовете също е важен. Благодаря на депутатите за интелигентните, много ясни презентации по въпроса и извинявайте отново, че ви притискам с времето в края на дневния ред и благодаря за представени, начина по който беше представена тази темата. Благодаря и на комисията и на двете генерални дирекции за техния принос. И така да минем бързо на различните спогодби между Европейския съюз и по отмяна на краткосрочните визи с Колумбия, Тонга, Кирибати, Палао и Перу. Ще помоля докладчика госпожа Габриел да вземе думата. Извинявам се. Също, първо да чуем презентацията на комисията, след това госпожа Габриел. От комисията кой е, ще говори? Господин Палман, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър е, вечер на тези, които все още са в залата. Ще бъда кратък, много кратък ще бъда. За мен е голямо удоволствие, че съм тук и имам възможност да представя тези спогодби за отмяна на краткосочите визи с горе споменатите страни. Съвсем накратко да припомня, че това са страни, с които сме договорили е, такива спогодби е, в е, резултат на промените в регламента за визите 539 от 2014 това е допълнение, изменение към регламента, включва 19 е, страни. Първата партида, 9 държави, бяха обсъдени и получиха одобрението на тази комисия през ноември миналата година. Сега разглеждаме втората група страни. Пет е, страни спогодби с пет страни. Тези пет страни, да ги спомена отново, Колумбия, Перу, Кирибати, Палао и Тонга, с изключението на изключение на Перу и Кирибати, останалите три междувременно вече са подписани с погодбите и се прилагат е, временно е, от дена след подписването им. Колкото съдържанието по трите тихоокеански спогодби, те са много сходни с тези, които вече сме обсъждали тук е, през ноември, както казах. Стандартен е текст, стандартни са разпоредбите, така че няма смисъл допълнително да ги представям. За Колумбия няколко думи трябва да се кажат, тъй като Колумбия попада в малко, заедно с Перу в малко по-различна категория. Е, спогодбата за отмяна на краткосрочни визи с Перу, е, с Колумбия е малко по-различна от другите три и тези, които обсъждахме през ноември, в този смисъл, че към тях се е, е, прикачват две декларации. Едната е ангажимента на Колумбия да започне да издава метрични паспорти и втория е Колумбия да съдейства за реадмисии. Това е основната разлика между колумбийското и Перу, споразумението с Перу и тези, които подписахме с страните, островите от Тихоокеан и Карибите. Колумбия вече започна да издава биометрични паспорти от септември миналата година. Това е един е, ангажимент, който те спазиха. Втория по реадмисията, те всъщност подписаха тази декларация и няма нужда да се налага каквото и да било. Ето защо спогодбата бе подписана, ако не греша, на 2 декември миналата година. Вече споменах, че с първо спогодбата още не е подписана, макар че той е включен в дневния ред днес. с е, вече в съвета е верифирано това решение, но обсъжда се многократно в, е, там, за, е, защо не е прието решението за подпис всъщност по Перу и Колумбия. Получи се забавене с Колумбия, както казах, заради въвеждането на биометричните паспорти. Те трябваше да почнат да ги издават преди края на годината, но поради някои вътрешни проблеми те не успяха да, не се справиха с срока. Ето защо съвета и държавите членки решиха да изчакат с вземане решението за подпис с Перу, докато Перу не започва да издава биометрични паспорти и а те са обещали да го направят на 20 от 26 февруари нататък, така че съм сигурен, че решението за подпис на спогодбата с Перу ще се приеме, вземе скоро, може би в началото на март и след това вече самите спогодби могат да бъдат подписани през март. Спогодбата с Перу. Колкото до Кирибати не е подписана спогодбата до сега по една банална, тривиална причина, не сме намерили е, взаимоудобна, приемлива дата за церемонията за подписването за ЕС и третата страна, в случая Кирибати. Така стоят нещата с тези споразумения. Аз споменавам тези пет, плюс девете, които бяха е, е, подписани, значи остават още пет. Е, от тези пет, от 19-те, които всъщност четири, извинява се, е, комисията остават. Три от тях вече са парафирани, така че ще трябва да ги представим много скоро на комисията. Още един е, Тихоокеански остров Нао. Поради вътрешно, наху, поради вътрешна политическа ситуация нещата се забавят и ние решихме, че в такъв момент няма да е удобно и уместно да се подпише такава спогодба в Сената. Освен това, страната никога не е проявявала особен интерес за отмяна на визите, така че преговорите с този остров е, са е, прекратени и едва ли някога ще се е, поднуват. Това е положението. Ако имате въпроси, моля, ще спра до тук. Благодаря първо ще чуем докладчика госпожа Габриел и след това въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на представената от комисията презентация. Благодаря също и за обмена на информация, в който се намираме. Аз бих искала да се спра основно на тази точка малко по-късно, но още веднъж искам да изразя моето задоволство, защото докато говорим в нашата комисия във връзка с освобождаване от режима за визи, става дума за цитирани страни, с които ние обикновено укрепваме нашите политически, економически и културни отношения. Искам да задам на комисията въпрос, свързан с Кирибати, Тонга и Палаус

и е, всъщност е, в е, е, хода на нашето партньорство за Котоно е необходимо за тези малки страни да се изпратят положителни сигнали. Ние чухме представителя на комисията, но искам да задам един допълнителен въпрос. Какви са цифровите данни, с които разполагате във връзка с е, е шенгенските визи за гражданите на тези ти страни? Много ви моля, предоставете ни информация за други страни от Пасифика. Ние гласувахме в, през месец декември, така че искаме да имаме сравнителна таблица с цифри за отделните страни. След това Колумбия и Перу. Аз бих искала да отчета усилията на Колумбия, защото има не само срокове за биометрични паспорти, които бяха не само спазени, но те бяха готови и преди срока. Също така има и много мерки от страна на Колумбия срещу нелегалната миграция във връзка с нашите съмнения, свързани с организираната престъпност. Така че искам да припомня, че Колумбия сключи споразумение за оперативно сътрудничество с Европол и въпросът ми е дали Перу е, възнамерява да сключи подобно споразумение. Що се отнася до Перу, аз искам да благодаря на комисията. Е, беше посочена индикативна дата началото на март е, за сключване на споразумение. Парадоксално е, но ние сме в положение е, да се произнасяме след като една страна се намира в процедура. А, така че много ви моля да ни е, уведомите кога можем да се произнесем като парламент и ако изключва, дали изключването на споразумение е предвидено за началото на март и дали в края на януари има гаранция, че ще бъдат е, пуснати биометричните паспорти в е, действие. Е, е, сега, Комисията посочи също, че е, в случая с е, Колумбия се предвижда споразумение за реадмисия. Дали това се отнася за Перу също, разбира се, това не е, е тясно свързано с настоящото досие, но аз бих искала да чуя тези отговори, за да се установи риска за организирана престъпност и незаконна миграция. Необходимо е да се е, разглеждат точно тези въпроси предвид настоящата ситуация, в която се намираме. Също така трябва да бъдат очертани процедурните аспекти, свързани с сключване на подобно споразумение. Комисията би трябвало да ни информира за прогреса по тези двустранни споразумения и за това аз си позволявам заедно с членовете на комисията да споделя едно предложение предложение да си помислим за един постоянен обмен на данни, на информация, което ще ни даде възможност за по-тясна връзка като парламент по време на преговорите и да очертаем какви са прерогативите на нашата институция. Така че аз искам още веднъж да настоя по тази точка. Необходимо е за нас като Европейски парламент да не се произнасяме всеки път след временното влизане в сила на този договор. Така че аз благодаря. Сега използвам възможността за това на всички докладчици и аз очаквам от да се изпрати много силен сигнал съвсем скоро до гражданите на тези пет страни. Благодаря. Uh, Искам в протокола да се запише, че подкрепям последните ви коментари от гледна точка на информацията и също така липсата на присъствие на Европейската служба е, за външна дейност, която не присъства днес, трябва да се отбележи. И сега даваме думата на госпожа Вержия за коментари. Е, Благодаря, господин председател. Искам да се извиня пред докладчика, че не можах да участвам в заседанието на докладчиците, но следих внимателно хода на работата. Моето мнение е положително по отношение на освобождаването от тези краткосрочни визи. Ще е, повторя една малко забавна бележка, която направих миналия път е интересен начинът по който Европейския съюз е, избира страните, е, на които, е, от които освобождава от краткосрочни вризи. С, това са страни, с които има много незначителни отношения поради географската и отдалеченост и така нататък. Три от тях, е, е, две от тях са само, имат само туристическа стойност. Е, няма, не би трябвало да има никакви опасения за миграционен риск, опасения за миграционен риск от тези страни. Колкото до Колумбия и Перу, отново се питам защо точно тези, тези две, защо не арабските е, емирства. Е, не е, споделям оптимизма на докладчика относно организираната престъпност. Мисля, че тези две страни са недобре подбрани защото те са е, известни с трафика на дрога и тук е, мисля, че съвета трябва да обърне внимание на тази е, вари, променящ се риск по отношение на тези страни. Сега не сме обсъждали Перу, тъй като той пряко не влезеше в пакета. Последното, е, което искам да добавя, как да, не го, как да го кажа. При мъча се да го кажа без да бъда нелюбезна, борбата с емиграцията и е, дали това е по-важно, отколкото организираната престъпност и споразуменията за реадмисия. Е, това е, испанската държава обръща особено внимание на това. Е, и е, накрая, господин председател, аз се е, присъединявам към е, това, което каза любезно нашата докладчица всеки път ни съобщават за тези спогодби след преговорите и след тяхното влизане в сила. Това не е приемлив, допустим метод и аз би искам да е, се излезе това послание от е, парламента, че не би трябвало да бъдем поставени пред е, свършен факт по този начин, по тези въпроси. Благодаря, Мариан. Аз оценявам работата, която върши и е, използва всички възможни е, лостове, за да свърши е, работа. Благодаря, госпожа Валеро. Благодаря. Аз също мога да потвърдя, че сме също за премахване на визите за краткосрочно пребиваване по най-различни причини. Дори все пак да става дума за краткосрочни визии, мисля, че това е стъпка в правилната посока. Това, което казаха изказалите се преди мен, а именно нещо, което не подкрепяме и може би идва твърде късно, е цялата тази, но както и да е, това е, е друга тема. За мен е, сега са важни тези три острови държави, които едва ли ще продължат да съществуват поради климатичните промени, ако са толкова големи, каквито са опасенията. Това означава, че ще трябва да работим и с въпросите, свързани с климатичните промени и да се посветим и на други задачи, защото ако част от тези острови бъдат е, залети, то тогава няма да са възможни краткосрочни решения и ще са ни необходими други инструменти. Госпожа Гомес. Е, е, ще говоря от името на Силви Гион, която е докладчик за група, но не може, нашата група но не може да присъства. Тя се извинява за това. Ще го прочета на френски, мисля, че е по-лесно. Може би ще е по- е, добре да се припомни, че политиката на е, визите визовия режим е, дават възможност за мобилност в Европейския съюз, както и в други да, да допринесе също така за задълбочаването на връзките между Европейския съюз и третите страни. Това възобновено сътрудничество оказва въздействие върху различни основни аспекти, като например развиването на економическите, културните и други аспекти. Също така ще засили взаимоотношенията между народите, Тоест, освен политическия и символния аспект на тези споразумения, трябва да се вземе предвид какви ще са и конкретните последици за страните в споразуменията. Парламентът не за първи път се произнася по този вид споразумения, но изглежда, че постоянните резерви на парламента по отношение на процеса на проследяването не винаги са били изслушвани, както каза нашата докладчица Мария, за което и благодаря, както и е, каза госпожа Кристин. Също така, от името на Силви Гион бих искала да кажа, че тази процедура на одобрение, в която парламента има своята дума, е, се, в повечето случаи се случва още преди парламента да има възможност да разгледа съответните текстове. Такъв е случай с, с Колумбия, където разбрахме за временното изпълнение от 3 декември миналата година. И на този етап е важно парламента да може да проследи изпълнението на тези споразумения и да може редовно и изцяло да бъде уведомяван за изпълнението на споразуменията, принципите на сътрудничество в, между институциите е това. И също така че парламента трябва да може да се изкаже преди изпълнението на, изпъл... на спогодбите. Това е логично. И разбира се, тук искаме да имаме е, ползотворен обмен. От моя страна искам да кажа, че споделям казаното от госпожа Вержие, по-специално по отношение на това, че трудно може да се разберат критериите на комисията и на съвета, особено когато става въпрос за страни, с които има сериозни проблеми от гледна точка на организацията на някои вид престъпни форми. Благодаря. Госпожа Хисменова. Благодаря, господин председател. No. Ah, I, дайната работа по докладите за премахването на визите за краткосрочното пребиваване. Подкрепям направеното предложение докладът по отношение на Перу да се разгледа на по-късен етап с оглед изложените от нея обстоятелства по отношение на тази държава. Разбира се, присъединявам се към апела комисията да ни предоставя не само информация за постигнат крайен резултат, а и навременна информация за ситуацията и етапите по докладите и да третира Европейският парламент като равностойният партньор, какъвто всъщност е. По отношение на останалите доклади, тъй като след проведените проучвания и в последствие преговори е постигнато съгласие между Европейската комисия и останалите държави и с оглед констатациите на комисията, че споразуменията удовлетворяват заложените от съвета преговорни цели и посрещат необходимостите на Европейския съюз, смятам, че ние трябва да дадем съгласието си за решение на съвета за одобрение на споразуменията. Те предвиждат единствено премахването на визите за посещение на Европейския съюз за краткосрочен период с туристическа, не с работна цел и съдържат необходимите защитни механизми по отношение на случаите на злоупотреба. Разбира се, трябва да се отчете и факта, че туризмът е, има и особено значение от социална и от економическа гледна точка, като има се предвид туристическата индустрия генерира близо 10% от е, общия брутен вътрешен продукт на Европейския съюз и в този сектор са заети близо 25 милиона души в Европа, което допълнително смятам, че обославя нашата подкрепа. Благодаря. briefly, please, if you can. Комисията много накратко. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите, зададени от почитаемите членове. Много набързо ще отговоря на някои от казаните неща. Първо, на казаното от госпожа Габриела, докладчицата по отношение на процентите за връщане от конкретните острови. Честно казано не ги знаем, защото там няма консулски служби на Шенген. Така че хората, които живеят там, кандидатстват за визи в други държави, така че не знаем точно колко, е, какъв процент визи се, разда, се предоставят на тези страни. Но става въпрос за малко малобройни населения на тези страни за около стотина хиляди души и по-малко, така че става въпрос за нисък брой кандидатури за виза и следователно и нисък процент на отказ на визи. Имаше въпрос за споразумението с Европол. Да, Колумбия включи е, споразумение с Европол. Е, Перу още не го е направил. Според Европол няма спешна потребност да се изключва такова споразумение с Перу, но разбира се не може да се изключва всичко. Ако ситуацията се промени, сигурен съм, че Европол ще разгледа възможността за сключване на сътрудничество за, е, споразумение за сътрудничество с Перу. И също така трябва да се каже нещо за информирането на парламента по тези споразумения, на, на периода на информиране и процеса. Съгласен съм, че тези споразумения бяха подписани преди парламента да можеше да даде мнението си по тях. Може би по последното нещо, в договора се предвижда конкретно възможност да се подпише споразумение и то да завлезе в сила временно преди окончателното му включване. Мисля, че това е по член 218 от договора и точно това беше направено. Това е практика, която се прилага във всички сектори и то редовно, не само в визовата област, но и в други сектори. Така че от гледна точка на това смятам, че стореното от комисията е напълно съгласно ограниченията на договорът. Разбира се, съгласен съм, че парламента трябва да бъде своевременно информиран и във връзка с това искам да припомня на комисията, че на 3 октомври миналата година моят генерален директор изпрати писмо на председателя на тази комисия, като го информира и съответно информира комисията, че комисията, е, комисията европейската е приела предложението за включването на споразуменията, които обсъждаме днес. Това ни е практиката. Ние е, уведомяваме комисията преди подписването на споразуменията, че е взето решено те да бъдат подписани. Така че мисля, че се опитваме да държим парламента информиран. Разбира се, ние винаги с удоволствие присъстваме на вашите заседания, информираме ви и също така представяме напредъка по преговори, дали става въпрос за визови споразумения или други въпроси, свързани с визите. И след това, разбира се, парламента трябва да ни кани. Аз и колегите ми с удоволствие се отзоваваме на тези покани и представяме необходимата информация. Благодаря, госпожо Габриел, имате думата. Благодаря, господин председател. Две неща. На първо място искам да благодаря на всички изказали се колеги за и също така ефективните докладчици в Сянка. И на второ място искам да привлека вниманието на Европейската комисия да се увери, че между датата за изпълнението на биометричните паспорти в Перу и началото на март като дата за сключването на споразумението, ще има заседание на комисията Либе, за да може наистина да бъде зачетано ролята на парламента в тази процедура. Благодаря. Благодаря за това, че споменахте това, госпожо Габриел. За жалост трябва да приключваме. Благодаря на докладчицата, по-специално благодаря на комисията, благодаря на членовете, които останаха и се изказаха. Благодаря ви, колеги, благодаря на персонала, за всички, които останахте до края. Следващото заседание. Удоволствието да се видим отново ще е, е на 18 януари в Страсбург ще говорим за холистичния подход в миграцията в Страсбург.